Бих искал да поздравя нашите испански колеги и ви поздравявам с победата на Световното първенство. Вие спечелихте много добре, много убедително. Надявам се, че ще имаме възможност да се реваншираме след някоя друга година, но Er ist unter uns. Вече по-сериозно искам да приветствам господин Томаш от Унгария, който ще се присъедини към заседанието на нашата комисия. Той ще наблюдава работата на нашата комисия. Ние всички знаем, че Унгария е следващия ротационен председател – и също така бих искал да приветствам бългийските министри, господин Жан-Клод Марко и господин Бенуа Серекс. Приветствам и двамата министри. Първо искам да попитам дали има някой, който би искал да се промени дневния ред. Не. Тогава веднага преминаваме към следващата точка. Приветствам двамата министри още веднъж. Пожелавам ви, пожелавам ви успех. Пожелавам успех на Белгийското председателство. Разбира се, не е лесно да започваш председателство, когато всички вече се приготвили за лятната почивка, но очаквам добро сътрудничество с вас, защото през септември и октомври в нашата комисия ще обсъждаме някои важни въпроси. Председателят не говори в микрофона и има проблеми с звука. Кой ще започне, господин Марко? Заповядайте, имате думата. Господин председател, за мен е, е голяма чест, е, както и за моя колега Бануа Саракс, е, да бъдем сред вас. Аз се радвам особено много, защото преди една година, на 14 юли, или по-точно на 12 юли, бях избран за а, депутат в Европейския парламент а, и а, участвах в а, конституирането на Европейския парламент в Страсбург. Аз трябваше да се а, откажа от а, своята позиция на евродепутат, тъй като ми а, предложиха а, поста на заместник министър-председател на правителство на Валония, но аз продължавам да се интересувам от европейските въпроси и работата на Европейския парламент, тъй като съм а, а, водил няколко кампании за избори избори на евродепутати в миналото. Много се радвам, че Европейския парламент се здоби с повече правомощия възоснова на Лисобонския договор, което е свързано и с поема на нови отговорности а, прави впечатление, че Европейския парламент възоснова на Лисабонския договор има а, много правомощия и много възможности да влияе върху политиката. А, поради тази причина аз и моя колега много се радваме да бъдем сред вас, защото от една страна ние сме регионални министри, от друга страна обаче представляваме цялата федерална държава. А, аз тук съм в качеството си не само на е, заместник министър-председател само на една част от Белгия, но и като член на е, Министерския съвет на Белгия. Председателят е, току-що ни каза, че е, че Белгия все още няма а, създадено федерално правителство, но отделните федерални структури и подструктури е, работят много добре е, и е, ние ще можем да изпълним своята задача да председателстваме Европейския съвет и ще бъдем винаги на разположение на Европейския парламент, винаги когато прецените, че това ще бъде необходимо. когато поискате от мен да обменим мнение а, по каквито и да било въпроси, аз ще бъда на ваше разположение. Сега съвсем накратко искам да се спора на някои а, въпроси, а, които сме включили в приоритетите на Белгийското председателство. Ще говоря наистина а, много кратко, ще премина направо по същество. Българското председателство на Европейския съюз ще се характеризира най-вече с това, че ще започне прилагането на стратегията за Европейския съюз Европа 2020 или 2020, както искате. Най-важната инициатива за нас ще бъде да създадем една а, а, индустриална политика, а, подходяща за условията на глобализиращия се свят. Германците бяха първите, които представиха изследване за устойчива европейска индустриална политика. Позволете ми да ви представя този документ съвсем топъл на три езика немски, френски и английски. Немски, френски и а, фламандски. Ще има превод и на английски язик а, скоро. Всички членове на вашата комисия могат да получат а, копия и да се запознаят с нашите разсъждения а, по отношение на индустриалната политика в условията на а, глобализацията. Това е нашата изходна точка. Индустриел. Une base industrielle forte intégrera... Ние смятаме, че Европа трябва да получи по-стабилна индустриална основия, основа и успоредно с това и едно човешко лице, и едно устойчиво човешко лице. Е, всичко това трябва да се случи не по принудителен начин, както често се случва, а трябва да е на лице политическа воля, в резултат на която ние да постигнем устойчиво развитие. Опитваме се също така да включим а, екологичните компоненти и социалните аспекти на тази политика. Нашето голямо желание е тази политика да не се възприема като принуда, а, а доброволно със съответната политическа воля. Е, много е важен за нас социалния компонент, тъй като е, без хората всичко това не може да се случи. И не на последно място, част от тази политика са иновациите. Нашия, така да се каже, кос в е, глобализиращия се свят. Нашия а, приоритет ще бъде засилване на а, конкурентоспособността на европейската а, промишленост а, по отношение на външния свят за Европейския съюз. използвайки инструментите, които вече са доказали своята действеност и ефективност. За а, следващите дни, т.е. за 14 и 15 юли, а, ние организираме неформален съвет на министрите а, на промишлеността. На него ще става дума за две неща. От една страна промишлеността в глобализиращия се свят, от друга страна за иновациите. За иновациите ще говорим на съвместно заседание с министрите на, на изследванията и иновациите, тъй като те засягат много сфери от обществения живот. Това сме планирали също така през юли економическа и социална конференция, на която ще бъдат представени е, социални партньори от е, централното равнище и регионите на Белгия. Например, економически и социален съвет на Валония, Брюксел столица и Фландрия. Всички те е, изразиха редица желания, с които ние смятаме да се съобразим. Ставаше дума най-вече за следното. За достъп до европейско финансиране за иновации. Е, ставаше дума за европейска клъстърна политика. Е, ставаше дума и за нетехнологичните иновации и за прилагане на количествените и качествените индикатори. Струва ни се, че е важно да намерим един хоризонтален, един секторен подход към економическата политика, тъй като секторите имат различни особености. Някои от секторите, в някои от секторите може да се работи на национално равнище, но ние смятаме, че а, е, международната страна на големите а, е, предприятия имат нужда от интернационален подход. А, е, съответните отговорни представители на МИТАЛ ще говорят на нашето заседание по тази тема. Mm това ролята на публичната администрация ще бъде обсъдена и на съвета на министрите на промишлеността. ще говорим за решаващата роля, която играят публичните институции. Европейския съюз е, е е, ключовото ниво, на което трябва да се говори за европейска е, политика. Ще говорим също така и за обществените поръчки, за държавните е, субсидии в хода на промените. Ще говорим за обмена между различните нива и за обмената на добри практики. Това са за нас ключовите елементи за една успешна, иновативна и промишлена а, а, политика. А, в, важно е да бъдем проактивни и по отношение на а, а, енергетиката и нейното отношение към промишлеността. В СПА ще а, проведем а, конференция на тема Зелена економика, тъй като знаем, че това е ключов и централен а, елемент в индустриалната политика. Работихме с а, е, е, екип от изследователи. Може да видите резултатите от това сътрудничество на интернет страницата на бългийското е, правителство. а, Изброени са най-важните критерии, на които трябва да отговарят промишлените е, е, предприятия, за да получат достъп най-вече на малките и средни предприятия до иновации. Още нещо е много важно да бъдат включени всички социални партньори. Тази тема ще бъде обсъдена конференция в ЦЕРА в е, средата на ноември. В заключение бих искал да ви представя една друга тема, е, е, с която аз лично много се занимавам. Темата за малките и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата. Повече от 180 хиляди предприятия в Европа бяха принудени да затворят през последната година. Онези, които а, оцеляха, бяха принудени да се преструктурират основно и това засегна тяхната работа. Малките и средни предприятия представляват са работодатели на 70% от хората в Европа и за нас по тази причина е добре да се е, ревизира още веднъж Small Business Act, за да може да се е, изтъкне още по-добре иновационната компонента. Що се отнася до е, клъстерите, имаме нужда от наистина по-динамична европейска политика. Отворени сме за всякакви доклади по собствена инициатива. Готови сме да отговаряме на всички ваши въпроси. Благодаря ви, господин министр, казва председателя и давам думата веднага на следващия оратор, след което колегите е, ще имат възможност да зададат въпроси. Трябва да използваме времето възможно най-мъдро. Заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Дами и господа, Както и моя колега, господин Марко, аз бих искал да ви благодаря за това, че ни поканихте днес, за това, че имаме възможност да очертаем основните приоритети на Белгийското председателство в сферата на научните изследвания. За да може Европа да излезе от кризата и да запази същевременно своя социален модел, имаме нужда от нов вид растеж – и този растеж трябва да се базира върху знания и иновации. Ние знаем, че природните ресурси ще намаляват и Бългийското председателство би искал да вземе активна позиция в сферата на образованието и иновациите, за да може да се развива все повече потенциал за научни изследвания и този потенциал да може да се трансформира в економически ефект, представен от работни места и економически растеж. Много прагматично ние бихме искали да продължим по пътя към една Европа, която е основана, между, е основана върху изследвания. Ние искаме общностната политика да се базира върху изследванията, да се концентрира върху тях. И Лисабонския договор ни дава много възможности. Има възможност за сливане, обединяване на национални, дори регионални политики и стратегии, свързани с научните изследвания. Както каза моя колега, прилагането на Лисабонския договор означава отчитането и на по-големите правомощия на Европейския парламент в духа на взаимното уважение, прозрачност и сътрудничество. Ние продължаваме това, което беше направено от предходното председателство в нашето сътрудничество с Европейския парламент. А сега бих искал да се спра върху основните аспекти на нашето председателство. Първо, стратегията Европа 2020. През предстоящите 6 месеца едва ли ще има някакви законодателни актове, свързани пряко с научните изследвания. По време на Испанското председателство досиетата Бонус и ГМОС преминаха през законодателната процедура. Що се отнася до нашата работна програма, то ние сме включили редица важни досиета, първото от които ще бъде новата стратегия Европа 2020 и решение на Европейския съвет да се разгледа подробно сферата на научните изследвания, развитието и иновациите. Това е една благоприятна възможност за нас. И ние трябва да използваме, защото е изключително важно Европейският съвет да вземе всички необходими решения в сферата на економическото управление и бюджетното укрепване. Но също така е много важно да бъдат определени приоритетите и да бъдат заделени бюджетни средства, бюджетни резерви за тези сфери, които предлагат перспективи за растеж в средно и дългосрочен аспект. Очевидно, такъв е случая с инвестициите в научно-изследователската дейност и иновациите. И когато говоря за иновация, аз имам предвид иновации в най-широк смисъл на думата, включително и социални и екологични иновации. Ние искаме да изпратим силно послание за научно-изследователската дейност и иновациите до Европейския съвет. Освен това, както каза и колегата Марков, това послание трябва да обвърже изследователската дейност и промишления сектор. Точно за това нашата среща тази седмица, която ще бъде посветена на конкурентоспособността, ще включва и дейността на съвместна група промишленост и изследвания, която ще бъде свързана с иновациите. В този контекст въпреки отлагането на обсъждането страна на Европейския съвет, което ще се пренесе от октомври за декември, много е важно комисията да се придържа към плана за започване на плана за изследователска дейност и иновации, който трябва да започне да действа през септември 2010 година. И ние ще очакваме заключенията на съвета по конкурентоспособност на 26 ноември. Тези заключения след това ще бъдат предложени на съвета на Европа. Не бих искал да изпреварвам обсъжданията, които ще състоят, но бих искал да представя на света на Европа следното послание на две нива. Първо, политическото послание – което би трябвало да потвърди още веднъж значението, особено във времена на криза, на продължаването на финансовата подкрепа за политиката за изследване и иновации. Тук имам предвид и целият въпрос за 3%, който остава изключително важен. По време на периода 2006-2008 година, за който имаме най-последни статистически данни, ние видяхме, че 18 от 27 държави членки повишиха своите инвестиции в научно-развойната дейност. Но този показател от 3% задължително трябва да бъде подкрепен от един по-качествен, а не само количествен подход. Т.е. необходимо е да бъдат въведени допълнителни показатели или допълнителни цели. Второ, много е важно да бъдат показани допълнителните ефекти от изследователската дейност и нейното въздействие върху економиката и социалната сфера. И трето, необходимо е да се засили сближаването на научно-изследователската и инновационната политика на държавите членки на Европейския съюз. От друга страна, първоначалното споразумение между министрите за реално конкретно предложение е изключително важно. Ние бихме искали този план да бъде съставен и да бъде разглеждан като приоритет. Второто голямо досие е Европейското изследователско пространство. Българското председателство ще се вземе с няколко аспекта. Ние ще проведем конференция за мобилността на изследователите, конференция за съвместното планиране по инициатива на региона Валония и конференция по инициатива на председателството, която ще е посветена на ролята на университетите и научно-изследователските центрове в Европейското изследователско пространство. Вие всички знаете за съвместното планиране и програмиране. Знаете, че се стремим да избегнем ненужното дублиране на дейността на държавите членки в сферата на научните изследвания. Същевременно, като отчетем това, че Работата те първа започва по четирите първоначални теми. Белгийското председателство ще се средоточи преди всичко върху основните условия, необходими за провеждане на съвместното планиране. Също така, в скоро време комисията ще представи средносрочен преглед на седмата рамкова програма и също така представяне на Международния стратегически форум за научно и техническо сътрудничество в своя доклад за напредъка. В зависимост от нивото на напредване в тези аспекти, те ще бъдат включени в заключенията или в доклада за напредъка, който аз ще представя на съвета на 26 ноември. Също така в края на ноември, на 26 ноември също така, ние ще можем да започнем един пилотен проект за сътрудничество с Индия в сферата на по-добро управление на водните ресурси. Целта е да постигнем по-добра координация на експертни знания и умения при сътрудничеството ни с Индия. Господин председател, дами и господа, абсолютно правилно вашият парламент изрази своята загриженост за необходимостта от упростяване – много изследователи посвещават повече от половината на своето време, попълвайки формуляри или пишеки отчети. За регионите също така Опростяването е абсолютно необходимо, защото много често регионите са онова ниво на управление, което е най-близо до университетите, изследователските центрове и малките и средни предприятия програмата трябва да бъде достъпна за всички тях. Също времено ние сме наясно, че участието на частния сектор на промишлеността намалява, особено що се отнася до малките и средни предприятия. Същото въжи и за университетите. Опростяването е необходимо, за да се подобри взаимодействието между проектите, финансирането на изследователската дейност от структурните фондове. Лично аз с нетърпение очаквам сътрудничеството с Европейския парламент по този и други въпроси. Затова ние поканихме председателя на комисията ИТРЕ да участва на заседанието на неофициалното заседание на съвета, където упростяване ще бъде една от двете точки в дневния ред. През май, след съобщение на комисията, съветът одобри първата поредица заключения, които предоставят основни насоки за упростяване при прилагането на рамковите програми. След това комисията допълни това съобщение с някои конкретни предложения за тригодишния преглед на финансовия регламент, както и прие предложение за допустимото ниво на грешка. Белгийското председателство би искало да постигне максимален напредък в сферата на опростяването. Това, което е основното, е, че ние трябва да покажем повече доверие към нашите изследователи, научни работници и да постигнем баланс между това доверие и контрол върху изразходването на обществените средства. Един от начините, които искаме да проучим, е преминаването от сегашния подход, който се основава върху разходи, към подход, който се основава върху резултати. Но разбира се, ние трябва да знаем какви резултати искаме да получим, защото винаги има елемент на риск и несигурност, когато става дума за изследователска дейност. Има, разбира се, и широк спектър от други въпроси, които ние, Бългийското председателство, ще разглеждаме. През ноември ще състои съвет посветен на космическите изследвания Белгия. Експлорация спасиал иска да бъде формулирана космическа политика на Европейския съюз. Това е свързано и с изследването на космоса, и със сигурността. Регионалното измерение ще бъде много ясно представено в цялата ни програма. Устойчивото развитие също така ще бъде част от всичките ни политики, защото това е част от стратегията 2020 година. Също така стратегическия план за иновации ще бъде част от нашите приоритети. но ние няма да се занимаваме само с хоризонтални дейности, ние ще предложим стратегии за подобряване на сътрудничеството между държавите членки и Европейския съюз в сферата на изследванията, посветение на нисковъглеродни технологии. Това ще бъде основната тема на срещата на върха по енергийните технологии. Също така ще проведем конференция за изследвания на морската околна среда, включително биоразнообразието. Това ще бъде една от инициативите на Бългийското председателство. Господин председател, дами и господа, много често слабостите на Европа в сферата на изследвания са предмет на критика. Ние знаем тези слабости, това е фрагментираност, безсмислено съревнование между отделни страни, липса на високо квалифицирани изследователи и научен персонал, липса на рисков капитал, недостатъци свързани с патентното право и т.н. Ние знаем кои са недостатъците, ние ще се опитаме да отстраним колкото се може повече от тях. Европейските граждани трябва да знаят повече и дори да се гордеят от силните ни страни. Ние имаме най- добрата научно-изследователска дейност тук в Европа. Ние сме най- взискателен геополитически фактор, когато става дума за промяната в климата и опазване на околната среда. Ние сме основен източник на ресурси за сътрудничество, подпомагащо развитието. Ние сме много горди от това, че висшето ни образование е на толкова високо ниво, както и културата. Ние инвестираме много в културното ни развитие, в лингвистичното много, езиковото многообразие. Ние инвестираме в опазване на нашето културно-историческо наследство. Така че трябва да сме по-уверени, за да можем да преодолеем нашите слабости и да доразвием нашите силни страни. Аз съм убеден, че за да може да излезем от кризата и да бъдем водеща сила, не само политиците, у нези, които взимат решения, трябва да са убедени в нашата сила, но също така и гражданите, младите хора. И аз съм абсолютно убеден, че заедно ние ще постигнем това. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министр. Благодаря, разбира се, и на двамата оратори. Междувременно 12 души са се записали да се изкажат. Ще трябва да отделим на всеки по една минута, за да имат възможност всички да говори. Ще пуснем часовника и аз ще бъда принуден да ви прекъсвам, тъй като днес ще имаме повече гости и за тях трябва да има време. Госпожа фон Брент ще даде положителен пример. Um, благодаря, ще се постарая, господин председател. Една минута е малко време. Искам да благодаря на двамата министри за това, че присъстват на заседанието ни. Искам да поздравя и на председателството. В краткото време за изказване искам да се спра на промишлената политика. Господин Маркурс говори надълго по този въпрос. Министър-председателят Лютерен в своето изказване в Страсбург миналата седмица спомена това и наблегна на този въпрос. Мисля, че това е нещо много хубаво. Не може да съществува едно общество без солидна промишлена основа. Ще получите пълната подкрепа на нашата комисия. Но основният въпрос е какъв тип промишлена политика искаме. Трябва да обсъдим този въпрос. Два кратки въпроса. връзката с околната среда. Искаме стабилна промишлена политика, но тя трябва да отчита и екологичните аспекти. Смятам, че една стабилна климатична политика е основен двигател на добрата промишлена политика. Господин Маркур, какво мислите по това и какво можете да направите в краткото време като страна председател на Съюза? Господин Ламберт, Искам да приветствам с добре дошли моите съотечественици. Съгласни сме, че се нуждаем от индустриална политика. Европейската економика няма да има бъдеще без нея. Трябва да бъде внимание на външната конкурентоспособност. Но какво точно означава тази конкурентоспособност? Тя не е по линия на цените, защото ние винаги ще се губим тази битка. Цел... Въпросът е каква стойност можем да придадем. Както казахте, нуждаем се от економика, която да не разчита на ограничените природни ресурси. Имам следните въпроси. И днес има фирми, които казват 20% намаляване мислите прекалено много и без то економиката е зле, но има и други европейски дружества, големи като Siemens, които казват, че се нуждаем от амбициозни и строги стандарти и че 30 на 100 е минималната цел, иначе просто не можем да се създадем пазар. Какво ще кажете по този въпрос? И на последно място. Компании като Митал говорят за намаляване на емисиите със стойност, която не съответства на схемата за търговия с въглерод. Притесняваме факта, че имаме два езика. Езика на идеализма от една страна, езика на реализма. Има разнобой, според мен, отклонение от седмата рамкова програма. Средствата по нея ще отидат за големия бизнес. Тук доминиращите играчи ще са големите фирми. Трябва да знаем кои са членовете на управителния съвет на такива фирми. Защото наскоро един изпълнителен директор бе номиниран в противоречие с правилата на комисията. Говоря пак по линия на седмата рамкова програма. Някои от проекти са на стоеност няколко милиона. Малкият бизнес просто не може да се позволи даже и да кандидатства за тях. Комисията дава шанс на големите проекти, малки и средния бизнес просто няма шанс. Седмата програма е насочена главно за големия бизнес ясно е, че програмата трябва да се управлява от е, ресорните генерални дирекции. Не мислите ли, че това е така? Може да, да отговорите на този въпрос. Господин Жадор. Благодаря. Господин Маркур и господин Серекс говориха за прозрачност, сътрудничество с Европейския парламент – ще ви задам един въпрос, който може би няма да ви хареса. ИТЕЛ. Както знаете, има съвет по рибарство и селско стопанство, който днес без дебат ще приеме европейска позиция за финансирането на ИТЕЛ. Без предварително споразумение. И въпросът ми е, как в края на юли ще отидете в Кадараш и ще кажете – на американците, че европейците не искат да дадат и едно евро, но че това е хуб, много хубав проект, който всички европейски граждани очакват с нетърпение поне до края на века. Просто каква позиция можете да приемете на заседанието на съвета ИТЕЛ по този въпрос? И как ще защитите своята позиция пред европейските граждани? Бюджетите се урязват навсякъде, с изключение на бюджета на една програма, за която нищо не знаем. Господин Вебер, господа министри, благодаря ви за изказванията. Вие засегнахте основните приоритети в сферата на промишлеността. Но реалността е, че в Европа тече деиндустриализация. Едно от решенията е Европейската стратегия за 2020, но в средносрочен и дългосрочен план вече може всичко да е загубено, защото деинституализацията деиндустриализацията тече с много бързи темпове. Какво правите за борбата с дампинга и най-различните му проявления, които засягат Европа? Също по въпроса за околната среда. Споменахте, че екологичните пречки трябва да прераснат в бизнес възможности. Но ако смятате срещната в Канкун е провал, И ако смятате, че 20 на 100 не са достатъчни, какво ще правите? Едностранно ли ще наложите тези мерки? Едностранно ли ще наложите 30 на 100 урязване на емисиите? Ще участват и други държави, като САЩ, е, Китай. Ще можем ли ние да налагаме енергиен и климатичен данък върху вноса от страни, които не спазват тези стандарти? Така, какво мислите по въпроса за дъмпинга, който има най-различни проявления? Благодаря. Колеги, смятам, че е чудесно индустриалната политика и инновационната политика да са в фокуса на вашата работа по време на председателството. Два въпроса имам. В индустриалната политика участват различни страни, Европейски съюз, отделните страни членки и така нататък. Как ще направите така, че всички ние да следваме обща индустриално-политическа стратегия? И ще активирате ли, примерно, член 173, за да постигнем тази единна индустриална политика и изобщо как смятате да накарате страните членки да следват единна линия? Втория ми въпрос се отнася до изследователската политика. Намирам, че е чудесна вашата ориентация към целта от 3% и вашето желание да затворите иновационните вериги. Как това се свързва обаче с е, бюджета на съвета, с решението му да намали е, е, средствата за изследователска дейност. Колегата Канчиан. Господин председател, господа министри, много е трудно да се дискутира, след като имам само една минута на разположение, затова ще задам само един прост въпрос. Как е свързана индустриалната политика с растежа? Днес говорим основно за безработицата. И, се, и възникват социални конфликти. Е, колегите, които говориха преди мен, може би намекнаха за този проблем, но аз на мен не ми стана ясно за какви инициативи става дума. Имам предвид някаква по-различна бюджетна политика, нещо по-различно за малките и средните политики предприятия, е, стратегията е чудесно нещо, но какви ще бъдат спешните мерки, които ще вземете? Госпожа Кавалио. Благодаря, господин председател. Господа министри, като докладче по доклада за упростяване, аз искам да призная приоритета, който придава Бългийското председателство на това. Този въпрос ще бъде обсъден следващата седмица на конференция, организирана от Бългийското председателство и аз съм поканена там да представя основните идеи на моят доклад. Изцяло споделям с вас, господин министр, вашата загриженост за необходимостта от опростяване, както и необходимостта да се премине към подход основан върху резултатите. Необходимо, е, разбира се, и комисията да изясни допълнително това понятие. Опростяването е от жизнено важно значение за нас, но основно, ако искате да имаме ефективно европейско следователско пространство, опростяването е от ключово значение. Вие споменахте, че ще използвате възможностите дадени от Лисабонския договор, за да изградите европейското економическо, е, извинете, следователско пространство. Искам да ви попитам какви конкретни мерки предвиждате освен съвместното планиране, смятате ли да използвате съвместни агенции, Европейски следователски съвет, за да има съвместни програми между комисията и държавите и членки. Така че какви са вашите конкретни прагматични идеи? Вие казахте, че имате прагматични идеи за времето на Бългийското председателство. Благодаря ви. Госпожа Херцог, заповядайте. Uh, uh, uh, Господа министри, когато ви слушах, съгласявах се с всичко, което казахте. Но когато прочетох заключенията на съвет, особено съвета ЕКОФИН, които искат да намалят значително финансирането за конкурентоспособност, те не говорят дори за увеличение, което е необходимо по Лисабонския договор. Искам да ви задам само един въпрос. Какво можем да направим, за да убедим съвета по конкурентоспособност да промени много негативното и консервативно решение на съвета Екофин. Госпожа Месарус, господин Месарус. Господин председател, аз също искам да поздравя с добре дошли министрите и да задам два въпроса за седма рамкова програма. В момента тече оценка на седма рам, рамкова програма. А, и тази оценка ще бъде изходната точка за създаването на осма рамкова програма. А, чух а, критичните нотки във вашия доклад Въпросът ми е следния. Виждате ли а, а, как може да се подобри прехода към осмата рамкова програма, особено що се отнася до изследванията и иновациите, а, за да могат да бъдат включени по-добре малките и средни а, предприятия. Какво мислите за програмата ИТЕР? За нас тя е много важна. Европа според нас трябва да запази водещата се роля. Може ли да осигурите необходимите средства? Благодаря. Колегата Белет. Благодаря ви, господин председател. Пожелавам на министрите успех. Кратък въпрос към двамата министри. Господин Марко. След като премина, извинете, след като приключи Испанското председателство, ние сметнахме, че трябва да се продължи с електрифицирането на автомобилната промишленост. Дали вие ще продължите тази дейност? Ако да, вие ще получите пълна подкрепа от нашата комисия. Дали това ще бъде за вас приоритет? Вторият въпрос е към министър Серекс. Разбира се, много е важно, както вие казахте, да бъдат определени приоритетите и е необходимо да има координация, за да се постигне целевия показател 3%. Но в медиите имаше съобщение, че министрите по иновациите отправиха ясно послание до Европейския съвет към декември. Какво ще бъде това послание? Бихте ли ни казали? Благодаря ви. Господин Цукалас. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους δύο κυρίους υπουργούς για τις πολύ χρήσιμες εισηγήσεις τους. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на двамата министри за интересните изказвания. Радвам се, че днес говорим за изследвания, технологии и иновации Изслушах е, внимателно и зададените въпроси до този момент. Е, искам да кажа следното. Не бива да забравяме, че има проблем, а, е, свързан с доверието а, към стратегията Европа 2020 и е, Лисабонския договор. Има страни членки, които много добре прилагаха старата стратегия, но повечето държави в Европейския съюз наистина имаха големи трудности в количествено и качествено отношение. Имате ли предложение в тази връзка? Имам още двама, които поискаха, доискаха допълнително думата. Моля ги да бъдат кратки. Госпо... Господин Инчо и госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на гостите за това, че представиха целите на Бългийското председателство за следващия период в областта на а, економиката и изследванията. Иска ми се Белгийското председателство да успее отново да изведе Европейския съюз на пътя на растежа. Моят въпрос във връзка с изследванията е следния. Планира ли Бългийското председателство стратегии за новите страни членки, тъй като ние знаем, че те страдат от липсваща инфраструктура? Колежката Тикал има думата. Благодаря и аз искам да благодаря на господа министрите за това, че представяха програмата на Белгийското председателство. Ще премина на румънски, тъй като обичам родния си език. Редресар економика. Въпросът, който аз искам да задам, се отнася до Европейския план за оздравяване на економиката. Миналата година Комисията ни предложи едно съобщение, след което беше изработен регламент, който обаче не беше толкова а, на високо ниво и толкова взискателен, както първоначалния план. Имам предвид секторите енергетика, изследвания и така нататък. Това са все сектори, е, които не са достатъчно добре отразени в е, регламента. Оздравяването на економиката не се случи така, както ни се искаше преди няколко месеца. Вие какво предвиждате за насърчаване на економическото развитие? Благодаря. Двамата министри сега ще имат думата. Имате възможност да отговорите кратко и ясно на тези много и разнообразни въпроси. Много ще съм ви благодарен, ако го направите за 3-4 минути всеки от вас. Господин Маркур, заповядайте. Ah, euh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря за проявеният интерес. Ще се опитам да бъда кратък. На заседанието между комисията и Белгийското председателство, сред приоритетите на комисията бе очертана и промишлената политика. Преди пет години, струва ми се, промишлената политика нямаше да е обект на такъв консенсус в различни части на Европейския съюз. Сега е ясно, че Европа трябва да защитава промишлеността си. Не мога да отговоря по-отделно на всеки въпрос, но госпожо Ван очевидно е, че промените в климата, климата са пречка, но и реална възможност. В отговор на другите въпроси – за бизнеса климатичните промени не трябва да са пречки за развитието на промишлеността. Трябва да покажем пътя на нашия бизнес по време на неформалната среща на върха тази седмица или по време на конференцията за промишлени промени, която ще се проведе в рамките на нашето председателство, ние ще покажем как можем да помогнем на бизнеса да се адаптира към климатичните промени относно квотите. Винаги съм бил доста резервиран към тях и към начина по който бе създадена системата на квотите и търговията с квотите въглероден диоксид. Да, трябва да намаляваме емисиите, но трябва да отчитаме и научно-техническото развитие. Трябва да предоставяме стимули, да убедим хората, че трябва да спестяват енергия да използват най-добрите технологии. Не смятам, че квотите са най-добрия подход. По-късно ще спрем на този въпрос. Относно дъмпинга. Искаме да повишим външната конкурентоспособност на Съюза. За тази цел трябва да видим как ще изпълним тази задача, задачите ни свързани с климатичните промени. Просто да не позволим все пак на нашите конкуренти да ни отнемат пазари. Трябва да продължим да изнасяме и да можем да изнасяме, същевременно обаче спазвайки поставените ни цели. И ясно е, че от една стопанска дейност има смисъл само ако тя разкрива заетост. Това е много важен въпрос. Трябва да защитаваме работните места, да разкриваме нови такива. Трябва да защитаваме тези сектори на економиката, които разкриват работни места. Разбирам, че проблемът е наистина неотложен. Дълго време бяхме изправени пред него. Ще ни трябва време, за да наваксаме. Но така или че това е наложително. Нямаме интегрирана економическа и социална политика в Съюза, но може да конвергираме нашите политики, така че всички държави членки да имат едни и същи цели. Мисля, че ако успеем да дадем по-видно място на съвета по конкурентоспособност, това ще е много добре дошло. Казвам го това в качеството си не на представител на председателството, а като европейски гражданин. Искам да приветствам и работата, свършена от Испанското председателство през първото полугодие. Приветствам работата, свършена от председателството по електрическите автомобили. Това е наистина много важен сектор, който ще остане такъв. Но въпросът не опира само до автомобилите. Трябва да намалим енергийните разходи в други сектори. Нуждаем се от по-екосообразни превозни средства, трябва да видим как да съхраняваме и запазваме енергията, как да осъществим връзката между съхранението, производството на енергия и потреблението. Ние ще надграждаме върху основата, която вече положи Испанското председателство, за да трансформираме автомобилите, било то чрез електрификацията им или чрез други технологии, защото съвета иска просто да се поручи всяка възможност. Тоест, ние наистина ще разгледаме въпроса за електрифицирането на моторните превозни средства. Благодаря на министър Маркур за краткия отговор. Давам думата на господин Сенекс. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да се справя също толкова добре, колкото и моя колега. Са малките и средни предприятия за седмата рамкова програма. Наистина, участието на малките и средни предприятия намалява и точно за това е необходимо упростяването, защото не беше постигнат необходимия процент на участие на МСП. И също така ние поискахме да бъде намален размера на консорциуми. Сега по ИТЕЛ. ИТЕР, извинете. Вие знаете, че съветът взе решение за финансовите въпроси в Кадара ще има извънредно заседание, много важно. Този съвет е призован да определи позицията на Европейския съюз преди края на юли. Никой от държавите членки не подлага под съмнение този проект, проекта ИТЕР. Проблемът е чисто бюджетен, финансов. Испанското председателство заедно с Корепер комисията формулира своите предложения и като се отчетат предложенията дадени от съвета и като си има предвид, че ние като председателство сме длъжни да сме неутрални, ние виждаме нашата функция като функция на пазител на тази позиция. Разбира се, парламентът може да блокира позицията на комисията, но ние ще положим всички усилия да бъдат постигнати необходимите компромиси в такъв случай. Разбира се, ние разчитаме на това, че комисията ще използва всички свои възможности и капацитет да внесе подходящи предложения. Също така се говореше за необходимостта от повече инвестиции в изследователската дейност. И вие много често говорихте за намаляването на бюджета. Мисля, че не можем да мислим за 3%, ако не сме положили всички необходими усилия на всички необходими нива регионално, национално нивото на Европейския съюз. Във всички сектори намалява финансирането от бюджетните средства, но от друга страна няма винаги необходимост да се разходват повече средства. Понякога е важно да се разходва по-ефективно, по-добре. За това е много важно да имаме и качествени, а не само количествени показатели. Ние отново ще се срещнем в сряда на семинара по упростяването. И, както вече казах, нашият подход ще бъде основан върху резултатите. Но разбира се, ние трябва да обмислим как да балансираме резултатите и риска, неизбежен за изследователската дейност, както и несигурността, неизбежна в изследователската дейност. Също така ще мислим за това как да подобрим сътрудничеството на всички нива. Да, наистина, когато става дума за иновации, важно е да се отправи правилното послание до съвета през декември. Мисля, че още през 1994 година беше заложена правилната основа. Европейската научно-изследователна дейност постигна много беше постигнато по-добро сътрудничество между изследователите от различни държави членки. Смятам, че трябва да се продължи да се работи върху съвместни проекти, в които да има финансиране от националните бюджети. Но смятам, че нашето послание трябва да бъде много конкретно до Европейския съвет и ние трябва да посочим нашите приоритети. Например, целият въпрос за финансирането, стандартизирането и за почването на първите партньорства за иновации. И накрая, господин председател, въпроса за новите държави членки. Имаше едно заседание, организирано в Испания под егидата на Испанското председателство. Там беше постигнат напредък при изтъкването на значението, между, на значението на взаимодействието между регионалното взаимодействие, кохезионната политика и научно-изследователската дейност. В стратегията 2020 година са включени и регионалните и общинските власти. Разбира се, трябва да отчитаме принципа за субсидиарност и нивото на, извинете, управлението на много нива благодаря на двамата министри. Техният отговор беше е, кратък, но ясен. За съжаление, е, днес са предвидени много гости и трябва да побързаме с организацията. Е, сигурен съм, че ще си сътрудничим добре с вас през следващите седмици и месеци. Това беше едно чудесно начало. Желая успех на Белгийското председателство. Сега ще продължим разговора с следващия министр да Заповяда следващия. Благодаря. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Ja, meine Damen und Herren, wir ähm, gehen direkt in der Tagesordnung. Преминаваме към точка 5 от нашия дневен ред. Добре дошъл на Пол Манет, министър на политиката за климата и енергетиката, отговарящ за защитата на потребителите, действащо председателство на съвета на Европейския съюз. Сега ще имаме възможност е, първо да чуем краткото изложение на господин Маният, след което ще му зададем въпроси и ще задълбочим разговор. Няма да правя голямо въведение. Господин Маният, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, благодаря за поканата да участвам в този дебат – на който аз ще представя приоритетите на Белгийското председателство в сектор енергетика. За мен това е важна възможност. Аз разчитам на тясното сътрудничество с Европейския парламент. Ние вече започнахме това сътрудничество. Вече проведохме редица срещи с политическите групи в края на юни, за да подготвим започването на нашето председателство. За мен също така беше удоволствие да се обърна към пленарното заседание в Страсбург. Тогава обсъждахме безопасността на петролните платформи в открито море, нещо, което е много актуално. И разбира се, ние ще продължим нашата дейност и нашето сътрудничество и след лятната почивка. Надявам се, че нашия диалог ще продължи на същото високо ниво. Разбира се, ние знаем, че Лисабонският договор – означава, че се увеличават законодателните правомощия на Европейския парламент и ние председателството виждаме, че сътрудничеството ни със съвета и с парламента е много добро, особено що се отнася за сътрудничеството ни върху пакета за природния газ. Ние започнахме да работим с нашите испански, унгарски колеги и ние с нетърпение очаквахме сътрудничеството с парламента. Ние включихме в нашата програма някои въпроси, върху които парламентът вечера работи. Например, защита на потребителите в сферата на енергийната политика, нещо на което ще се спра по-подробно малко по-късно. И така, ще говоря за основните аспекти в дейността на нашето председателство. Но бих искал да направя една две предварителни бележки. В момента, що се отнася до европейската енергийна политика, то преди 10 години започна либерализацията на енергийния сектор, започна да се либерализира енергийния пазар. Разбира се, вие чухте много хубави думи за това колко е добра либерализацията, за това, че е необходима повече конкуренция, повече инвестиции в този сектор, нещо, което ще намали разходите на потребителите на енергийни ресурси. Това бяха обещания, отправени към всички европейци. Но тук имаше много спорни въпроси, но независимо от това смятам, че сме постигнали много добри неща и целта поставен от Европейския съюз за либерализацията на енергийния пазар все още не е постигната. Все още е много консолидиран пазара, има големи доставчици с доминираща позиция на пазара. Има ситуации, в които има фирми в отделни държави членки, които имат пазарен дял от 80-90%. все още не е постигната пълна либерализация на енергийния пазар и не е постигнат един наистина интегриран енергиен пазар в Европа. Затова е важно да анализираме какво е постигнато за 10 години. Ние създаваме първия пакет за енергетиката и климата – все повече се използват възобновяемите енергийни източници. Затова смятам, че моментът е много подходящ да анализираме ситуацията с енергийния пазар и създаването на един енергиен пазар и да се коригират недостатъците. През декември 2008 година беше прият пакета за климата и енергетиката в навечерието на много важна среща в Познан – Европа показа, че иска да има водеща роля в този процес, показа своето стратегическо виждане. Миналата седмица в пленарната зала ви казах, че има парадокс в това, че енергийният пакет се стреми да намали потреблението на енергийни ресурси, да се увеличи използването на ВИ. Същевременно САЩ беше прието законодателство, насърчаващо добива на петрол в Аляска. Но ние трябва да запазим нашето стратегическо виждане – ние трябва да запазим нашето стратегическо мислене за енергетиката в Европа. Ние трябва да гарантираме сигурността на енергийните доставки, трябва да гарантираме технологична модернизация и опазване на околната среда. Това са важни аспекти на нашата стратегия, която трябва да запазим, независимо от всички пречки пред нас. Има две основни идеи. Следователно, ние искаме да анализираме какво е било постигнато, да установим кои са били грешките и да ги отстраним. Това е първият ни аспект. А втори аспект, ние искаме да продължим с нашата ясна и силна стратегия за бъдещето на енергийния сектор в Европейския съюз. Ние трябва повече да мислим за европейските потребители. Аз се вдъхновявам от резолюцията на Европейския парламент за хартата на правата на потребителите, това вдъхнови и изготвянето на първия енергиен пакет. Но ние виждаме, че те първа предстои да се извърши много работа. Особено, що се отнася до цените на природния газ. Цените на природния газ за домакинствата продължават да растат. Същото въжи и за цените на електроенергия за домакинствата енергийната политика трябва да бъде по-благоприятна за потребителите и това е нещо, което трябва да направим. Трябва също да засилим информационната ни политика спрямо потребителите. Ние трябва да помислим как по-добре да координираме дейността на националните медиатори, така че да се подобри комуникацията между енерго енергийните доставчици и потребителите. Всъщност това означава, че е необходимо да работим и с Европейския омбудсман, който е един вид медиатор и в тази сфера. Е и също така ние ще обърнем специално внимание на търговията на пазара на едро. Много е важно да се въведе конкуренция на пазара на едро. Що се отнася до крайните потребители, ние искаме да обърнем особено внимание на уязвимите потребители. И вашата резолюция проправя пътя за това. Вие приехте резолюция за контрола върху цените. В момента в Европа има между 50 и 250 хиляди потребители, които страдат от енергийна бедност това означава, че това са хора, които не могат да си позволят да си платят сметките за енергия или че делът от техните доходи, който отива за плащане на сметките за енергия, е прекомерно висок. Това е особено важно предвид това, че тази година е Европейска година за борба с бедността. В момента има 23 милиона безработни, което означава, че те попълват редиците на енергийно бедните. Проблемът може и да се разрасне. Като национален министр на енергетиката искам да кажа, че в моята страна този въпрос предизвиква изключително остри дебати. Знам също, че в много държави членки това е сериозен проблем. Затова на 6 и 7 септември на неофициалния съвет този въпрос ще бъде обсъден и ние искаме да бъде приета подходяща ясна дефиниция за това, що е енергийна бедност, да има количествено измерение на този показател и да имаме система за оценка на мерките в държавите членки. Ние смятаме, че всичко това трябва да залегне в заключенията на съвета, на Европейския съвет в края на ноември. Разбира се, тук слиза на преден план въпросът за енергийната ефективност, особено в домакинствата. Хората, които едва успяват да си платят сметките за отопление, обикновено са хора, които живеят в стари жилища. 60% от съществуващия сграден фонд изобщо не е топло изолиран. Това са средните ден за Европейския съюз. Хората, които живеят в такива жилища, се сблъскат с най-много затруднения и ние трябва да обърнем внимание на този ефект. Така че енергийната ефективност наистина е един от основните ни приоритети. Колкото по-малко разходвате за енергия, толкова по-малко допринасяте за глобалното затопляне. Затова енергийната ефективност трябва да бъде сред нашите основни приоритети. И в Европа много може да се направи, за да се подобри енергийната ефективност. Това въжи и за обществените сгради, и за жилищата, за промишлеността. Може да се постигне много в сферата на енергийната ефективност. Разбира се, енергийната ефективност вече е повишена. Ние обсъждахме с вас стандартите за емисии за моторно-превозни средства, стандартите за емисии на въглероден диоксид и други парникови газове. Всичко това също е свързано с енергопотреблението. Ние си спомняме, че дебатите бяха много сложни, особено когато ставаше дума за автомобилната индустрия, но Европа направи много за повишаване на енергийната ефективност на моторно-превозните средства и в момента водачите на моторно превозни средства разходват по-малко гориво. Също така, вие сте първите в историята на европейската интеграция. Вие бяхте първите, които използвахте делегирани актове. Важно е комисията своевременно да внася своите предложения, за да може парламентът и съветът също така да изразят своите възражения. Делегираните актове се отнасят до етикетирането на електрически домакински уреди, като хладилници, телевизорите и нататък, така че ние вече работим върху този делегиран акт. Очаква се първата оценка на първия план за действие за енергийна ефективност в Европа. Очакваме офици... на официалното заседание съвета да се произнесе по този въпрос. Сега за инвестициите. По време на многоплодотворните дебати под егидата на Испанското председателство, ние установихме, че са необходими огромни инвестиции в енергийната ефективност в сектора на пренос и продажба на дребно или доставки на дребно на енергия. Също така са необходими инвестиции по ефективни мощности. Ние трябва да сме конкурентоспособни в цял свят. И ние трябва да избегнем внасянето на прекалено много изкупаеми горива. Както вече говорихме, необходими са минимум 75-80 милиарда евро инвестиции в научно-изследователска дейност. И когато става дума за енергийния аспект на Европейския план за възстановяване на економиката, поне 4 милиарда евро са насочени към този аспект. Комисията планира да предложи регламент, според който ще могат да се преразпределят неосвените средства в рамките на структурния фонд това ще бъде по-скоро един постоянен фонд, който ще помогне да се финансират енергийни проекти. Ще бъдат подпомагани децентрализираните енергийни проекти. Госпожа Катлин Ван Брент скоро време ще представи своя доклад на Европейския парламент. Тя е назначена за докладчик от Европейския парламент и очаквам да имаме плодотворен дебат на неофициалното заседание на Европейския съвет на 6 и 7 септември и очакваме да бъде прията нормативна уредба в тази сфера. Ние трябва да помислим, кои инструменти липсват в нашия инструментариум, свързан с енергетиката. Ние трябва да мислим за това как да помогнем на потребителите, особено на уязвимите. И в този случай местните енергийни дружества са много важни, но това въжи също и за общинските власти, за онези органи, които отговарят за социалните жилища. И ние трябва да помислим как да намалим разходите на домакинствата за енергия. Тази тема ще бъде обсъдена и на неофициалното заседание на съвета. Господин Монти ще присъства там и той ще подпомогне нашия дебат. Що се отнася до ВИ, Бългийското председателство е особено дадено на идеята за развитие на вятърните електроцентрали в открито море. През декември подписахме споразумение за създаване на свръх мрежа, която обхване цялото Северно море, така че да може да се използва енергията на вятъра в Северно море. Вече получихме подкрепа на комисията и на съвета през декември искаме да подпишем споразумение за сътрудничество с десете страни, които ще са включени в тази супермрежа. Освен това, Белгийското председателство смята, че е много важно да се води дебат за стратегията ни ние искаме да се вземем с плана за действие в областта на енергетиката. Ние искаме да гарантираме това, че колкото се може по-бързо да вземем решение за целите, да постигнем целите, свързани с плана за енергетика и околна среда. Ние искаме този план за действие да бъде изпълнен. Вече започнаха дебати в рамките на Испанското председателство и не искаме да ги продължим. Освен това, съвместно с комисията и парламента, ние искаме да започнем дебат за реалната дългосрочна политика до 2050 година. Всички сме съгласни, че ние трябва да мислим за 2050 година като година, до която трябва да обмислим нашата дългосрочна политика. Комисията ще изготви план за действие или пътна карта от 2050 година. Тук ще става дума за финализиране на дейността по създаване на вътрешния пазар. Е, трябва да се обмисля какво законодателство трябва да се приеме. Това ще бъде един много важен и мащабен дебат. И ние насърчаваме комисията да започне този дебат е, и то много амбициозно. Много експерти са убедени, че до 2050 година Европа, ако започне да работи сега, до 2050 година Европа може изцяло да разчита на възобновяеми енергийни източници. Или поне 90%. Така че това е нашата цел, целта на Бългийското председателство да почнем този дебат. Това бяха основните ни приоритети. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министр, за представенето. Имаме на разположение половин час. Десетина заявили желание да се изкажат. Отново ще ви помоля да се вместите в рамките на една минута. Е, госпожа Хол има думата. Um, благодаря, искам да благодаря на председателството. Много се зарадвах от това, което казахте за бедността и енергийната ефективност. Когато прочетох писменият план на председателството, се притесних, че не се засегнат тези въпроси и наистина много се зарадвах, е, когато чух, че планирате да обсъдите енергийната ефективност на 6 и 7 септември на заседание на съвета. Питам се, преди планът за действие за енергийна ефективност на комисията, какво планира Белгийското председателство? Смятате ли, че сега е времето държавите членки да станат по-решителни по отношение на енергийната ефективност и отново да се разгледа възможността за въвеждането на задължителни цели за енергийна ефективност на европейско или национално равнище? И на второ място – по въпроса за стратегически енергиен план. Радвам се, че засегнахте този въпрос. Но има проблеми с финансирането. Има една дупка в този план. Наличните средства от резерва за нови участници не е достатъчен. И питам се, как ще обезпечите финансово стратегически енергиен план, който е много важен за създаването на нови и екосъобразни работни места в целия Европейски съюз? Благодаря, господин Ламберт. Благодаря, господин председател и господин Мание. Казахте много интересни неща. Относно защита на потребителя, много говорихте по този въпрос. Най-добрият начин да се реализира тази защита е да се избегнат монополите и квазимонополите. Производителите на електрическа енергия зависят от ядрената енергетика, която изисква доста големи инвестиции, но и води до доста голяма концентрация, както виждаме в Белгия и удължават на експлуатационния срок на централите е, дава възможност за запазване доминиращото положение на пазара. Те какво планирате да направите по този въпрос, тъй като в Белгия няма успехи по него и аз се притеснявам за потребителите? На второ място, споменахте за енергийният микс, който да е почти независим от изкопаемите горева до 2050. Съгласни сме с е, това но въпросът зависи от това дали уранът е изкопаемо горево или не. Относно минус 20 на 100 или минус 30 на 100. Някои казват, че минус 30 на 100 е прекалено много, други казват, че това е възможност. Какво мислите вие по този въпрос за намаляването на емисиите с 30 на 100? Госпожа Ван Бремт. Благодаря, господин председател. Доволна съм от всичко, което чух. Относно планът за възстановяване, трудно ще ни е да убедим съвета, но има и нещо друго, което ме притеснява. Белгия проявява доста големи амбиции. По отношение на климата иска Европа да изиграе водеща роля в това отношение но това налага прилагането на последователна вътрешна политика и зачитането на енергийният микс. Според мен въглищата не трябва да са част от е, този микс в бъдеще. В комисията обаче не са проведени достатъчно задълбочени дискусии по този въпрос. Смятам, че е просто лудост да се дава държавна помощ до 2023 година, тъй като това ще струва 3,2 милиарда евро. Говоря за държавната помощ за, за въглищата. Това е просто лудост. Още малко, господин председател. Знаем, че това е лудост. Но какво ще каже съвета по този въпрос? И какво мисли Белгийското председателство по него? Какво ще мисли съвета като цяло? Можете ли да спрете субсидиите за въглищата и да използвате освободените парични средства за подпомагане на възобновяемите източници на енергия? Господин Жадо, благодаря, господин министр. Оценявам това, което мислите за енергетиката и бъдещето в Европа, но как виждате реалността в Европа днес? В повечето държави членки са намалени субсидиите за възобновяеми източници на енергия. В САЩ и в Китай се правят огромни инвестиции в зелената економика. Казахме, че 4 милиарда и половина ще отдели Европа за ИТЕР. И никой не вижда какви ще са ползите от това. Готови сме да похарчим още над 3 милиарда за въглищата. Това не отговаря на вашите думи. Готови ли сте да се ангажирате с задължителната цел намаляване на емисиите с 20 на 100? При условие, при условие, че в момента имаме само една трета от необходимия потенциал. Споменахте за етикетирането на телевизорите. Тук имаме блогаж, по бойлерите също блогаж. Готови ли сте да предприемете някаква инициатива, за да може Европа да мобилизира над 110 е, милиарда парич, евро, за да имаме една наистина стабилна енергийна политика. Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям това, което казаха колегите. Искам да попитам да дали ще използвате резултатите от междинната оценка през 2010 година, за да отделите повече средства за повишаване на енергийната ефективност на сградите? Някои страни членки не са предвидели национална програма за енергийна ефективност на сградите. Така че още веднъж въпрос ми е, предвиждате ли да направите междинна оценка на мерките за енергийна ефективност? ефективност на сградите. Вие се позовахте на четири акта, които трябва да бъдат прияти по време на бългийското председателство. Първо за етикетирането на електроуреди. През миналата година Европейския парламент не беше съгласен с позицията на комисията по този въпрос и ние ви молим да предвидите участието на парламента още в разработката на тези актове. Иво Белет има думата. Благодаря, господин председател, господин министър. Желая ви много успех, разбира се, но ще ви задам един въпрос. Вие е, говорихте за е, катастрофата в е, Мексиканския залив. Е, Миналата седмица комисията каза, че ще наложи мораториум върху всички сондажи за нефт в европейски води. Следващата седмица ще се събере една група от експерти, която ще обсъди този въпрос. Конкретният ми въпрос е как ще изглежда този мораториум, кога ще влезе в сила от днес, за винаги ли ще е, въжи и аз бих искал е, да се свържете с засегнатите от това петролни компании. Госпожа Кавайо. Uh, like to... Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин министър за подробното изказване и представянето на програмата. Искам да посоча, че дългосрочната енергийна политика е тясно свързана с борбата срещу климатичните изменения – Една от най-тежките ви задачи ще са международните преговори по въпроса за климатичните изменения. Споразумението е много важно от гледна точка на околната среда, но от гледна точка на конкурентоспособността на европейската индустрия. И така въпросът ми е какви са плановете за енергоемката индустрия. Ако не успеем да случим споразумение, какво ще правим? Какви са плановете за енергоемките браншове? Какво мислите и по въпроса за Китай, който също планира въвеждането на енергийно ефективни технологии в редица сектори на економиката? Благодаря. Централният въпрос е при производството на енергия в Европа с мрежите. Вие засегнахте този въпрос. Повече инсталации в морето, ветрени съоръжения и така нататък, но за тази цел са ни необходими нови мрежи. Въпросът ми е по какъв начин, по какъв стратегически начин ще подходите към модернизацията на мрежите, какви ще бъдат вашите първи стъпки и как ще осигурите капитала за това начинание? Колегата Гърк има думата. Благодаря за думата, господин председател. Господин министр, благодаря ви за презентацията, която а, навлезе в дълбочина, въпреки краткото време. Благодаря ви, че сте помислили за това, че Белгийското председателство ще работи в тройка с Испанското и предстоящото унгарско председателство. Това е важно, тъй като енергийните конфликти не се съобразяват с това на кого е председателството. Ние работим от години върху проблемите е, за доставките на газа. Може да се окаже, че следващия проблем ще се появи по време на унгарското председателство, така че наистина трябва да работим заедно. Какво мислите за сливането между Нафтогаз и Газпром? А, това беше наречено историческо сливане, но предизвиква тревога в Европейския съюз. Какво възнамерява да направя бългийското председателство? Как ще участваме в преговорите, тъй като Европейския съюз е поканен на тях? Dankeschön, Herr Vorsitzender. Äh, Относно доклада Монти, подчертава се необходимостта от обръщането на внимание на единния пазар и въвеждането на понятието за конкуренция повторно. Казвате, че се нуждаем от ефикасна конкуренция в пазара на, древно, на, дре, на, на едро, извинявайте, за електричество и газ. Как предлагате да реализирате тази цел? Как виждате ролите на председателството в това отношение? С законодателни средства, между системните връзки или принуждаване на игращите на пазара да спазват законодателството в сила? Думите звучат много хубаво, но се нуждаем от реална конкурен... конкуренция. Въпросът ми е как ще стане това? Господин Оди, Благодаря, господин министр, за вашето изказване. Белгийското председателство тръгва доста добре, според мен, особено след пленарното миналата седмица. Изглежда Съюзът не може да ръководи големи проблеми, проекти като Галилео. Какво мислите вие за институциите, и, по въпроса за инвестициите в енергетиката. Смятате ли, че Съюзът е, има желанието и способността да ръководи такива големи инвестиционни проекти? На второ място, какво мислите за енергийната нормативна база? Има 27 национални регулатори, европейска координация. Как може да ръководим европейският пазар, ако нямаме европейски регулатор с реални правомощия. Благодаря. Господин Манят, сега имате възможност да отговорите на многото и многото различни въпроси. Доколкото ви е възможно днес, ние ще имаме и за бъдеще възможност да говорим, но може да се опитате да дадете един първи отговор на така зададените въпроси. Merci, mesdames et messieurs les parlementaires, pour vos questions nombreuses et... Много ви благодаря. Имаше много въпроси, всичките те бяха много задълбочени и ще се постарая да съм максимално конкретен в моите отговори. Разбира се, трябва да съчетава стратегията с практическите проекти и това е в същината на политиката. Ние трябва да мислим едновременно и за нашите идеали, и за реалността. Това е нещо, което ни ръководи при изготвянето на енергийните програми. И точно това правим ни в нашия документ за стратегията от 2050 година. Вече сме започнали дебата. Очакваме комисията да предложи един мащабен план за действие. времено ние работим по текущите ни дейности по конкретните въпроси. Също така ние се стремим да видим как нашия сегашен инструментариум може да се използва за постигане на стратегическите ни цели. Ние наистина трябва да създадем тази мрежова инфраструктура и разбира се, необходима е нормативна уредба, Ние искаме да създадем едно финансиране, което подпомага енергийната ефективност на местно ниво. Разбира се, първоначалният бюджет ще бъде много малък, но е важно да се открехне вратата. Така че важно е да имаме и този инструмент в наш инструментариум, за да финансираме проекти за енергийна ефективност на общинско ниво. И разбира се, трябва да обмислим и големият ни план за енергийна ефективност. Това ще бъде основният ни приоритет – енергийната ефективност. И съответно ни очакваме от комисия да ни каже какво е проработило добре, а какво не толкова добре в този пръв план за действие в сферата на енергийната ефективност. очаква обсъждане на неофициалния съвет през септември по този въпрос. Що се отнася до стандартите, то разбира се, ни има нужда от повече стандарти. Ние ще обсъждам законодателството по водонагревателните електрически уреди, електрическите домакински уреди, също така. Също така, ние вече започнахме обсъждането на финансирането на седма рамкова програма. В момента ни трябва да помислим как и дали можем да преструктурираме финансирането в рамките на финансирането на научно-изследователската дейност. Ние правим всичко възможно за да можем да постигнем напредък. Разбира се, ние имаме нужда от количествени показатели, но имаме нужда и от методика. И това, което ни трябва в сферата на енергийната ефективност, е също така свързано и с намаляването на емисиите. Ние трябва да отчетем факта, че все още няма яснота, когато става дума за емисии, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии. Трябва също така да обмислим финансовото подпомагане за решаването на всички тези проблеми. Важна е оценката на първия план за действия в областта на енергийната ефективност да бъде такава, че вторият план за енергийна ефективност бъде по-добър. От на 4 февруари ще състои заседание на съвета по енергийните въпроси и там ще бъдат отразени всички аспекти, които ще са в центъра на вниманието на Белгийското председателство. Що се отнася до конкуренцията, монополите, диверсифицирането на източниците на снабдяване с енергия? Sous la présidence de débats programmés spécifiquement sur ce И ние също смятаме да се заем с тези въпроси по време на бългийското председателство. Обаче проблем е, че няма законодателство, което да е предвидено за обсъждане и приемане по всички тези въпроси. Ние смятаме, че за да бъдем ефективни, ние трябва да си определим един-два основни приоритета. Така че на официалното заседание на съвета аз ще се средоточа върху енергийната бедност, тъй като това е от изключително важно значение за крайните потребители. В крайна сметка пазарът съществува за потребителите, а не за големите енергийни компании. Ние очакваме нов енергиен пакет, защото третата директива не е достатъчна в много сфери. И в крайна сметка ние не искаме да има само срещи на националните регулатори и с това да се изчерпва цялата дейност. Ние смятаме, че трябва да има един контрол управление на европейско ниво. Ние знаем, че има две-три големи енергийни фирми, които са активни практически във всички държави членки и тяхното присъствие там е много силно. и разбира се е необходим контрол на европейско ниво. Същото въжи и за енергийните мрежи. Те се обсъждат на междуправителствено ниво, на регионално ниво. Но има проекти, които са мрежата в региона Северно море, има и други подобни проекти. Но е важно да се гарантира сигурността на енергийните доставки и диверсифициране на източниците на доставки. Не бих могъл да отговоря за въпроса за национално ниво, който ми беше зададен господин Ламбрехт, но мога по-късно да говоря с вас по въпрос за въглищата и за ядрената енергия. По другия въпрос, смятам, че комисията е извършила много добра работа и комисията проведе дискусии с частния сектор. На 18 юни имаше обсъждане в парламента. Ние поставихме този въпрос и на заседание на съвета, и миналата седмица в пленарна зал в парламента. Разбира се, въпросът за добив на петров от Кърлито море е много важен. Важно е да бъдат спазвани всички стандарти. Необходимо е да се гарантира безопасността на самите платформи, безопасността на условията на труда. Също така е необходимо е да бъдат разработени конкретни планове за действие от страна на гражданска защита в случай на авария. Комисията предлага мораториум върху добив на петрол в дълбоко на голяма дълбочина в открито море. Аз съм се ангажирал заедно с комисаря по енергетика, че това ще бъде тема на обсъждане на следващата ни среща. И сега накратко за климата. Що се отнася до целите ни в областта на климата, то това е малко извън компетенцията на съвет на министрите по енергетика. Но основните въпроси са дали да премина от 20% към 30% намаляване на емисиите. Ние говорихме с комисията, че може би на срещата в Копенхаген ние трябваше по-ясно да заявим, че ние ще се стремим към постигане на 30% намаляване, ако другите държави се ангажират с подобни показатели, обаче другите държави членки не се ангажираха с подобни показатели. Това най-вече вежи и за САЩ, Китай, Индия. И ние решихме, че едностранното ангажиране с 30% намаление няма да бъде рационално. Разбира се, среща в Канкун няма да бъде последната среща посветена на промяната в климата. Но е важно да вземем ясна позиция дали ние можем да започнем да облагаме вноса в Европейския съюз с специализирани мита, с коригиращи мита, защото ние не искаме да излагаме на риск нашите фирми. В момента имаме нов комисар – който се занимава изключително с въпросите на промяната на климата. И това е много важно. Но ние наблюдаваме едно забавяне на економическия ръст и развитието на промишлеността и промишления сектор не е за това Европейският съюз да поема по-амбициозни ангажименти, а именно 30% намаление на емисиите. Защото това може да подкопае конкурентоспособността на европейската промишленост. Затова трябва да помислим дали Европа да не въведе такива коригиращи мета за продукти внасени от страни, които не са се ангажирали с намаляване на емисиите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много за изложението, за въпросите, за отговорите, които дадохте. За днес ще приключим дискусията по тази точка. Приключихме с работата по тази точка, но ще се виждаме често през следващите седмици и месеци. Ще продължим да говорим. Благодаря ви много, че бяхте сред нас. Мерси Боку. Äh, Сега, скъпи колеги, нека да преминем направо към следващата точка от дневния ред. Е, сега ще ни е необходима колежката Ван Бремт. Нямаме време, иначе ще минем през тази точка и без нея. Всяка минута днес ни е необходима. Госпожо Ван Бремт, Точка 6 касае програмата за економическото възстановяване. Говорихме вече по тази тема. Ако има нови неща, за които да ни разкажете, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Радвам се, че господин Манет потвърди още веднъж, че според него това е много важно предложение. тъй като то представлява един новаторски подход към начина по който използваме ресурсите си за енергийна ефективност и възобновяваме източници на енергия. Това наистина е важно предложение, защото за първи път имаме съчетание на редица важни фактори – на освоени средства, които обикновено се връщат. 114 милиона сега могат да бъдат пренасочени, да създадем нова финансова програма на регионално и местно равнище в държавите членки, с която да се реализират местни инвестиции. Това е добре за заетостта, за борбата с климатичните промени. Разкрива се възможности за създаване на местни работни места, които няма да се изнасят на други места. На трето място, по този начин могат да се генерират допълнителни средства. Целта на предложението на комисията е да направим така, че чрез Европейската инвестиционна банка от 1 евро, вложено във фонд, да могат да се генерират 7 или 8 евро инвестиции на местно равнище. Много важно е да подкрепим тази идея в парламента. Трябва да обсъдим и въпроса за прозрачността. Комисията трябва да е прозрачна по линия на финансите и начина по който се използват те времено обаче трябва да проявим доверие към комисията, да й позволим да провежда този иноваторски подход. Както казах, това е малка крачка, но е първата крачка, с която в дългосрочен план могат да се наберат доста неосвоени средства. Проблемът е, че на местно равнище има недостиг на парични средства и това е една малка крачка към преодоляването на този проблем. На последно място, към доклада ми има някои изменения. Предложението на комисията е сходно с желанията на парламента, но винаги съм искала ясно да маркирам желанията си в доклади. и се надявам да получа подкрепата на колегите и на политическите групи. Много важно е предложението да бъде прието бързо. Ние ще го гласуваме тук през септември. След това можем да започнем преговори с съвета и да се опитаме то да мине на първо четене. Не казвам, че не трябва да внасите изменения. Доклада може да се измени и да се подобри. Но мисля, че е много важно да стигнем споразумение на първо четене, за да се даде ход на този важен финансов инструмент. Трябва политическите групи да се споразумеят, предложението да бъде прието през септември. Благодаря. Има множество поискали думата от политическата група. Колегата Бразин. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, защото смятам, че е, въпросът е разработен чудесно. Естествено, че могат да се използват средства от Европейската програма за възстановяване на економиката. Тази програма творчески комбинира финансовите средства с съответните цели, а именно енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. И има местни органи, които могат да направят това по най-добрия начин. Е, в мен възниква обаче следния въпрос. Около 140 милиона евро е критичния минимум и още един въпрос относно финансовия инструмент. Колко дълго ще се прилага този финансов инструмент и, и кога, т.е. колко бързо ще може да бъде той на разположение? много ще се радвам, ако получа отговор на тези въпроси. Госпожа Хол. Благодаря, ще бъда кратка. Искам да благодаря на докладчика за свършената от нея работа. Аз съм съгласен с измененията, които предлагате, но има нещо, което ме безпокои. Има някои елементи в текста на съвета, които внасят объркване. Например, не може да имаме такъв неясен текст за бъдещите ангажименти. Все пак в плана се говори за средства, за които се знае, че ще бъдат налични. Те все още не са отчетени към този момент. Държавите членки винаги искат да се върнат обратно средствата и се питам дали още преди преговорите ще можете да започнете някакви неформални дискусии с държавите членки, още на този ранен етап – за да може някои от неофициално изразените позиции към момента да не станат е, официални. Благодаря, господин председател. Като докладчик Сянко от АНФ, считам за свой дълг да благодаря на докладчика Изцяло подкрепям нейното предложение за този новаторски фонд. Той може да работи върху принципи, които да засилват възможностите за краткосрочни инвестиции и по този начин ще бъдат привлечени и по-големи инвестиции въз основа на публично-частните партньорства. Аз съм съгласна с идеята за постоянен фонд. Дори и парите да не са много, само 114 милиона, в момента не трябва да се отказваме от тази идея. И дори смятам, че тези средства могат да бъдат повече, защото 4 милиарда са заделени в рамките на плана за економическо възстановяване. Има и други неизползвани или неосвени средства. Смятам, че тези средства могат да бъдат използвани за захранване на този новаторски възобновяващ се фонд. И важно е да имаме също така и частно финансиране за целта трябва да гарантираме това, че този фонд генерира пари. Тук говоря за предоставяне гаранции, предоставяне на заеми, участие със собствен капитал или акционерен капитал в новаторски проекти. Важно е да имаме първоначален, макар и не голям капитал, който да се използва. И после този фонд ще постигне момент, в който той ще почне да се рентира, той ще почне да самофинансира и дори да генерира печалба. Разбира се, има и други фондове. Структурен фонд, Европейски фонд, фонд извинете, за регионално развитие. Има също така фирми за енергийни услуги, но е важно да бъдат обединявани средства за големи проекти не трябва да се разчита прекалено много на, обще... Е, на финансиране от обществени фондове или общинско финансиране. Трябва да се привличат средства от публично-частни партньорства, за да се финансират и частни проекти. Този фонд трябва да се създаде и той трябва да бъде един структуриран инструмент за използване в бъдеще. Смятам, че Европейската инвестиционна банка може да предприеме първите стъпки и след това този ефект ще бъде възпроизведен, както каза и докладчика. Смятам, че е правилно, че колегите задаваха въпроса до кога може да се отлага изразходването на средства. Смятам, че предвид сегашната економическа ситуация трябва незабавно да почнат да се насочват тези средства от този фонд. Смятам, че всичко това може да се реализира достатъчно бързо, а след това фондът може да разшири своята дейност. И смятам, че този фонд може да работи още много години напред. Чрез програмата Хелена можем да работим и за финансирането на услугите, но нека за сега да ограничим дейността на предлагания фонд, така че той да не включва услугите. Когато говорим за новите технологии, трябва да внимаваме, да не удължаваме прекалено много крайните срокове – Важно е на общинско ниво да започнат да се използват най-добрите възможни технологии. Не трябва да се протака и не трябва да има възможности за отлагане. Смятам, че може да бъде извършена много добра работа в тази сфера и също, след като чух министрите, смятам, че и те могат да ни помогнат. Независимо от неголемите средства. Благодаря. Колегата Жадо има думата. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика за извършената работа. Нямаме много изменения, защото смятаме, че трябва да се работи много бързо. При положение, че традиционните банки избягват да предоставят подобен вид финансиране, а все пак като отчитаме, че възобновяемите енергийни източници са важни, като енергийната ефективност, ние трябва да сведем бюрокрацията до минимум и трябва да подобрим достъпа на регионите и общинските власти, както и отделните граждани до финансиране. Така че ние искаме да работим бързо и се надявам, че съветът ще работи достатъчно бързо, така че тези средства да могат да се изразходват разумно. Пане předsedo, я бих така се připojil ke kolegům а хотел... Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към колегите. оценявам усилията на докладчика. Тя се опитва да помогне на енергетиката, една много важна тема за Европейския съюз. След проблемите, които имахме през миналата година, тази тема стана наистина трудна за Европа. Като докладчик в Сянка искам да се присъединя към казаното до този момент. Трябва да настояваме в програмата за възстановяване на економиката да бъдат предвидени съответните средства за енергетика. От друга страна, трябва много добре да помислим не трябва да обвързваме програми, които са важни, имат дългосрочна перспектива а, с бързината, с която трябва да, да действаме. Средствата трябва да се използват правилно и да се планира в дългосрочна, внимателно и в дългосрочна перспектива. А, до този момент ние не използвахме всички финансови средства, които ни бяха на разположение, тъй като е, много проекти бяха на подготовка много от проектите бяха предназначени за справяне с кризите, в които се е, намирахме. връзката между общата дискусия за енергетиката и дискусията за мрежите е много тясна, така че аз високо ценя усилите на докладчика. Госпожа Ван Брент, искате ли още веднъж думата? Или, пък, или комисията? Нека първо комисията. Господин Кабол. Искате ли да кажете няколко думи? Заповядайте. Ако не е необходимо, още по-добре, защото имаме нужда от време. Не, не, съвсем накратко, господин председател. Бих искал да благодаря на депутатите от Европейския парламент, които подкрепиха предложението на комисията. Комисията работи в рамките на споразумение между съвета и парламента. Аз високо оценявам това, че депутатите в Европейския парламент сметнаха, че не е достатъчно финансирането за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Наистина има неизразходвани средства и ако още не са използвани, те ще бъдат насочвани към проекти, свързани с възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Това е нещо, което ние привесваме, защото това отговаря на нашия принцип зелени работни места, зелен растеж. Важно е във времената на криза да има осигурени инвестиции и тъй като е толкова трудно да се привлекат инвестиции в времена на криза, точно за това предложението на комисията предлага този финансов механизъм, който ще позволи на проектите да станат такива, че да могат да получават финансиране от банките и да получават съответно финансова помощ и от банките. по този начин ще бъдат улеснени и инвестициите от частния сектор. Тоест това, което ние искаме да постигнем, да постигнем максимален ефект на лоста за програмите за енергийна ефективност или възобновяема енергия, за да генерираме повече инвестиции от частния сектор чрез първоначални инвестиции от този европейски финансов механизъм. Този лостов ефект който ще бъде гарантиран от 114 милиона, може да бъде наистина огромен принос за развитието на енергийната ефективност и възобновяемата енергетика в Европа. Много е важно това, че тук се говори за постоянен фонд. Всъщност, нашата идея не е задължително да има постоянен фонд, но да има един такъв фонд, в който да има средства и тези средства могат да бъдат изчерпани, така че времето на действие на този фонд ще зависи от това колко ще са средствата. И идеята е този фонд да направи проектите привлекателни за частния сектор, така че и частния сектор да финансира тези проекти. Нашето намерение този фонд да спре в един момент да, през, да, да работи, но разбира се, преди това той трябва да е работи известно време. Е, в доклада се говореше за иновации и мисля си, че предложенията на докладчика засилват предложенията на комисията в сферата на иновациите. Говори се за 10%. Аз не съм много сигурен дали трябва да има 10 или 15 или 20%. Но процентите не са основното в този фонд. Ние ще трябва да финансираме от фонда и техническа помощ, ако пазарът има нужда от това. И накрая искам да подчертая нещо, което вече тук беше споменато нееднократно стриктните графици и крайни срокове края на годината е абсолютния крайен срок, тогава общностният бюджет ще бъде определен окончателно и до края на годината ще трябва да бъде прият финансови регламент. Смятам, че политическите групи, докладчика и тази комисия са извършили огромна дейност. Им благодаря за това. Също така смятам, че бългийското председателство също ще допринесе значително за това крайния срок да бъде спазен. Чуя. Госпожа Ван Бремт, още веднъж съвсем накратко. Окоръжително е да чуем, че групите изразиха подкрепа за предложението, тъй като това е залог за неговия успех. Относно изказването на госпожа Хол за връзката с съвета и неофициалните позиции, им сравнително добри взаимоотношения с белгийското председателство. Чухте какво каза то. Не знам какво мислят другите държави членки, но Моите колеги имат връзки с собствените държави членки. Ще помоля колегите си да се свържат с правителството на техните държави, за да се стигне бързо до споразумение. Защо казвам всичко това? Както се каза, не става дума за голяма сума 114 милиона. Ако тя се върне обратно в държавния бюджет, няма да има кой знае какво въздействие върху бюджета, да речем в Германия. Това са просто капка в морето. Иначе, другата альтернатива е тези пари да се вложат в фонд, с който да се генерират повече средства, които да се реализират на местно равнище. Така, че държавите членки не трябва да казват искам си обратно парите. И насърчавам колегите да направят точно това, да ги убедят, че не трябва да си искат обратно парите. Относно техническата помощ, смятам, че не трябва да влагаме много средства в нея. Основният елемент е да се генерира фонд, който да се инвестира на местно равнище. Това е основната цел и може би трябва да се внесе изменение, с което да се поясни това. Благодаря. Последен срок за измененията сряда 14 юли. Минаваме към седма точка от дневния ред. Ще дам директно думата на колегата Франко, който е докладчик по темата. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, на 23 юни е, говорихме за първи път е, относно плана за действие на Европейския съюз по отношение на химични, биологични, радиологични, ядрени рискове и заплахи. Много хора, много страни работеха по тази тема и се запознаха с моя доклад. Четири са елементите на моя доклад. Първо, интелигентна координация между страните членки и а, съвместно използване на а, материалите. А, второ, а, създаване на механизъм за гражданска сигурност. трябва да съществуват общи стандарти и система за сертифициране за съоръжения и технологии. Препоръчва се да се подкрепят повече малките и средни предприятия, тъй като те са отрешаващо значение за седма рамкова програма. При категоризирането на списъците с действащи лица при Хабарая, комисията трябва да актуализира списъците и да провери дали някои от действащите разпоредби не е в техен ущърп. Освен това, трябва да се свързват в мрежа експертите, да се обменят резултати и добри практики. Четвърто, важно е обучението на специалистите, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него трябва да има а, регионални звена за изследвания в областта на хабарая и то с оглед на по-голямата безопасност в Европа. Това, скъпи колеги, е в, най-общи линии е доклада. срока за внасяне на изменения е средата на септември. В Итра ще се, гласуването ще се проведе в началото на октомври. Аз сами очаквам вашите изменения. Е, също ще внеса такива и моите ще се отнасят е, най-вече относно хармонизирането на мерките за неразпространение и мерките за повишаване на чувствителността и информираността на обществото. Първият, който поиска думата, беше колегата Енчо. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя господин Франко за проекто доклада. На мен той ми се струва доста добър, обхваща всички необходими аспекти – аз ще се концентрирам върху някои проблеми, които според мен са много важни и където комисията и страните членки са а, онези, които носят отговорността, тъй като страните членки притежават необходимите средства, за да се намесят. Има ситуации, при които обаче засегнатата държава не може да мобилизира собствени средства, за да противодейства на дадено събитие и то най-вече в условията на криза. При тези обстоятелства засегнатите държави би трябвало да могат да получат помощ от останалите страни членки. Такъв е, един пример е активирането на граждан, службите за гражданска защита в Европейския съюз поради събития в Румъния през миналата седмица. Намесиха се четири страни членки. Както вече се каза, е важно сътрудничеството и с трети страни, що се отнася до безопасността на хабарая. Имам предвид сътрудничеството в, в изследователската дейност, обмяна на опит между лаборатории и обмяната на добри практики. В тази връзка гражданското общество също може да даде своя принос, наред с частните предприятия. Това обаче може да доведе до рискове, свързани с безопасността в тези лаборатории. Тоест, ние трябва да гарантираме, че цялостната дейност на тези лаборатории ще отговаря на нормите за безопасност. Благодаря. Сега ще попитам дали комисията иска да вземе думата. Господин Хайманс? Не? Нищо ли не искате да кажете? Бихте... Е, разполагате с две минути. Имате думата. Много сме бързи. Благодаря, Щом настоявате, господин председател. Ще кажа само, че ние смятаме, че въпросите поставени от членовете на тази комисия са важни и за комисията при създаването на плана за действие. Миналия път, когато бях тук, ви информирах за дейностите ни, свързани с изпълнението. Смятам, че като се запознах с проекто становището и очаквайки становището на комисията Либе, разбира се, ние сме готови да обмислим и да отразим вашите съображения. Благодаря ви, господин председател. Данке, Франко. Благодаря, господин Франко. Искате ли думата? Не, не, изобщо не искам, господин председател. Само бих искал да благодаря на моите колеги. Ще отчета техните бележки. Благодаря. В такъв случай аз благодаря. Крайен срок за представяне на измененията е 12 е декември, в септември, извинете, в 9 часа. Нещо грешно ли казах, пита председателя. 2 септември е крайният срок. I must know it, <laughs> exactly. Was denn jetzt? Zweiter? Second, okay. 2 септември. През е, есента трябва да приключим работата по този доклад, така че с това завършваме работата по тази точка от дневния ред. Ние сме, бяхме толкова ефективни, че дори имаме още време. Малкият проблем обаче е, че следващия ни гост все още не е пристигнал. Барт Гордън, председател на Комисията по наука и технология към Камерата на представителите от САЩ. Надявах се да имаме малко повече време за него. Секретарията го издирва, той все още не е пристигнал. В момента, в който се приближи към нас, започваме. Сега ще трябва да направим малко почивка, само не се разбягвайте. Не сме кой знае колко много. А, аз смятам тази точка от дневния ред за много важна. А, защото точно въпроса за сътрудничеството с Съединените щати трябва да се засили и възможността, която сега ще имаме, е чудесна. Виждам, че госпожа Ферейра Мадорел пристигна, другата колежка избяга. Исках да честитя на испанците за това, че станаха световни шампиони по футбол. Никак не ми е лесно да го направя, но ви поздравявам. Страхотен успех! Yeah. That's a problem. Okay, also kleine В такъв случай обявявам кратка почивка и ви моля за търпение. Le íbamos a poner, und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Скъпи колеги, продължаваме нашето заседание. Искам да приветствам сред нас Барт Гордън, председател на Комисията по наука и технология към Камерата на представителите в САЩ. Добре е дошъл. За нас е радост, че е, председател на е, комитет е, от Камерата на представителите е дошъл при нас. Беше малко трудно да организираме срещата така, че да могат да присъстват всички колеги, но за нас въпроса за сътрудничеството между европейските политици и американските политици е от особено голямо значение. Затова ние с удоволствие приехме вашето а, предложение и се радваме на следващите 45 минути, през които ще можем да разговаряме с вас. Първо, господин Гордън ще дадем думата на вас. След което ще ви бъдат зададени въпроси. Така че добре дошъл, започваме. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за поканата да проведем обмен на мнение с вас. Имах възможност миналата седмица да се срещна с председателя Бузик. Той бе на посещение във Вашингтон и обсъждахме сътрудничеството между ЕС и САЩ. В края на дискусията ме попита защо проявявам интерес към сътрудничеството между Европейският съюз и САЩ. Казах му, че причината се крие във факта, че имам 9 годишна дъщеря, която обичам. Подозирам, че тя, както и вашите деца или внуци, могат да наследят такъв стандарт на живот, който е по-нисък от този на родителите им, който противоречи на така наречената американска мечта, която съм сигурен, че не е само наша, а и ваша. Причината за моята тревога е, че има около 6 милиарда хора, които световен план работят за по-малко от 2, 2 евро на ден. Така че ние определено не искаме конкуренцията да почива на цената на труда. Трябва да работим на доста по-производително ниво. В някои от държавите с ниски заплати обаче има е, сериозни инвестиции в научно-развойна дейност. Използва се и е, размерът на пазара, за да се изисква трансфер на технологии. Понякога се опитват те да наложат своите стандарти като международни. Други държави пък са големи износители на енергия и могат да заплашват нашата енергийна сигурност. Ние, САЩ и Европейския съюз, поделяме много общи цели, ценности и стандарт на живот и мисля, че е взаимно изгодно да търсим сфери за сътрудничество, особено в научната дейност, която първо няма, не създава пазарни преимущества, но все пак ще ни спомогне да постигнем, да постигнем общо благо като енергийна сигурност, борба с климатичните изменения, чиста вода и устойчива планета. Кои са пречките пред сътрудничеството между законодателите? Първо, изпълнителната власт обикновено е средство за постигане на такива споразумения. Аз мятам, че тя играе важна изпълни... Но аз мятам, че има и много важна законодателна роля, която се пренебрегва. Езикът също създава проблем. Сега САЩ по силата на Лисабонския договор ще има само един единствен контакт с а, всички държави от Европейския съюз. А преди трябваше да се свържи с най-различни парламенти на държави членки от държавите от Европейския съюз. През моите 26 години опит установих, че най-голямата пречка пред конкретните резултати е липсата на връзка между обсъждането от депутатите членове но между обсъждането и депутатите теми и законодателните правомощия. Например, много интересно би било да обсъдиме координирането на, на регулацията на големите банки, но нито вашата комисия, нито пък аз имам правомощия по тази тема. Наскоро работихме по сходен начин с Великобритания. Проведохме паралелни изслужвания по геоинженерството. Съвсем скоро ще излезе съвместен доклад, който ще представя на комисията. Има и редица други интересни сфери, които могат да бъдат взаимно разглеждане. Например, полезните изкопаеми и стратегическите материали. В една наскоро създадена работна група на към комисията, а също и според доклад на, от САЩ, Китай разполага с 90-95 на 100 от всичките ценни полезни изкопаеми в света, които са ограничени. Освен това, също така, евентуално ще има ограничаване на износа на тези изкопаеми. Това ще засегне сериозно ефикасността на, на альтернативните енергийни източници, далеко съобщенията и други сфери. И така, ако смятате, че е взаимно изгодно да проведем паралелни изслушвания, аз ще използвам този модел да насърчавам и други председатели на комисии от САЩ да работят заедно с вас. Един председател вече ми е казал, че международните, е, че правата на интелектуална собственост представлява интерес за него. Посланника Кенърд вече изрази интерес да работи по въпросите за сътрудничеството в киберсигурността. Искам да благодаря на господин Бутикофер и секретарията на Интре, че помогна да организираме срещата. В заключение искам да кажа, че дългогодишното приятелство между САЩ и Европа си има своите очевадни корени. Много американци са европейци по рождение. Имаме и културни сходства – много от предизвикателствата, също така, пред които сме изправени днес, не се свеждат само до конкретна държава или конкретен континент. Например, енергийната сигурност, киберсигурността, борбата с климатичните изменения. Аз вярвам, че ние като приятели трябва да работим заедно и да се подкрепяме един друг. Благодаря, очаквам вашите въпроси. Ганс е, herzlichen Dank, Конгресмен. Благодаря на конгресмена Гордън за краткото изказване, от което стана ясно, че в нашето ежедневие има не само проблеми от най-общ характер, но и съвсем конкретни проблеми, свързани с стандартизацията, интелектуалната собственост и така нататък. Все въпроси, които ни са ни занимавали до този момент и ще продължат да ни занимават и за в бъдеще. И ще бъде всъщност много мъдро, ако а, политиците в Европа и Америка а, засилят своето сътрудничество и то не само на правителствено равнище, но и на парламентарно равнище. А, има редица посещения, които сме си разменили, но със сигурност може да се научи още много по въпроса за това как да сближим нашето ежедневно практическо сътрудничество. Има множество въпроси от страна на колегите, за това председателя за сега ще замълчи и ще даде думата на своите колеги. Може би ще ми позволите да поздрави с добре дошла госпожа Цавала, заместник председателя на американската делегация, тъй като ние решихме, че ще работим заедно. Тя е член на нашата комисия, така че сме много близки до проблематиката. Госпожа Ферейра Мадорел има думата. Тя е координатор на политическата група на социалистите. Тя е испанка. Вчера те спечелиха световното първенство по футбол, нали така? Някои казаха има ли късмет, други казвали, че са си го заслужили. Ние във всеки случай ги поздравяваме. Вие сте госпожа Мадорел. Да, и аз гледах матча цяла нощ и съм малко уморен тази сутрин. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гордан. Благодаря ви, че дойдохте на заседанието на нашата комисия, за да проведем тази дискусия, която е много интересна за нас. Доволни сме от споразумението, което сключихме по принципните въпроси. Моделът във вашата страна вече се отчита и в нашата работа. Вашето присъствие тук ни дава възможност да се запознаем повече с вашия модел. Имаме някои въпроси, свързани с него относно вашата политика за научно-развойна дейност. Тя има дълги традиции във вашата страна. Вие сте страна пионер с много инициативи и положителни резултати. В момента в Европейският съюз в това отношение преразглеждаме основната ни научно-техническа програма, рамковата програма, с която сте добре запознат. Един от въпросите, по които има консенсус, е, че трябва да се опрости процедурата, както за представяне на проекти и за покриване на разходите и финансиране. В нашата дискусия вашата страна се дава за пример с модела, който почива повече на доверие в нужните работници, в способността им да поемат повече риски, да се избягва прекомерната бюрокрация. Понякога позицията е различна за външния наблюдател и за човека, който е запознат. Съгласни ли сте с това, което казах? Също така трябва да се увеличи броят на научните работници на хиляда души от населението. Няма смисъл да увеличаваме бюджета за научно-развойна дейност, ако не нарасне броя на научните работници. Във вашата страна, как успяхте да насърчите младежите да започнат научна кариера? Кои бяха най-добрите мерки в това отношение? Вие имате и дълъг опит. На базата на вашият опит, как стои въпрос с участието на частния сектор? Какво мислите по този въпрос? Нашите инициативи почиват участие на опита във вашата държава. И на последно място, какво бихте променили във вашият научно-развоен модел, всичко това ще ни помогне много за нашата работа, както може да се досетите, а също ще помогне на бъдещето ни сътрудничество. Oh, Дали отговарям на всеки въпрос по-отделно, председател, както искате? Може би е да отговоря на въпросите, които бяха до сега зададени. Първо, мисля, че учените в нашите страни смятат, че има много бюрокрация, прекалено много. Вие посочихте няколко неща. Първо за младите хора. Ние също сме загрижени за това. края на 50-те, когато Съветският съюз пусна първия сателит, това шокира САЩ. Ние видяхме, че изоставаме в технологията, ние бяхме изплашени за нашата сигурност. Резултатът беше беше, в резултат това беше създадена НАСА. И НАСА беше вдъхновение за цяло поколение учени. Но, за съжаление, повече от тях сега вече се пенсионират. И сега ние сме обезпокоени какво ще вдъхновява нашата младеж. Ние се надяваме, че альтернативната енергетика ще бъде такова вдъхновение за младите хора но тук установихме, че има един проблем. През 2005 година, мисля си, че този пример има значение за това, за което вие говорихте, помолих Националната академия на точните науки да изготви доклад за конкурентоспособността на САЩ през 21 век. И те ни представиха един много мрачен доклад. Те казаха, че ако продължим по същия начин, ще имаме много проблеми. Що се отнася до инвестициите в изследванията, федералните инвестиции запазваха нивото си, но частният сектор намаляваше своите инвестиции и причината, според мен, за намаляването на инвестиции от частния сектор беше, защото частният сектор не искаше да инвестира в бъдещето, защото имаше проблеми в настоящето. Но наистина като цяло имаше намаляване. Така че в доклада имаше препоръка да удвоим нашите инвестиции в научно-развойната дейност в рамките на 10 години напред. И приехме законодателство с тази цел. Обаче в сегашните економически времена ще бъде трудно да поддържаме това ниво. Има, има, още, има още едно нещо. В доклада се посочваше как нашите деца имаха по-лоши резултати в математика и в точните науки в сравнение с децата от вашите страни. При международни състезания ние установихме защо е така и искахме да знаем как можем да достигнем вашето ниво. Установихме, че 50% от нашите учители нямаха необходимата квалификация да преподават математика или дори не са завършили математика като висше образование. Същото въжеше и за точните науки. Тоест, много е трудно да се вдъхновят децата, ако има такива учители. Ще дам един пример. Баща ми беше фермер. И имаше тогава една програма за стипендия и той искаше да бъде по-добър фермер. Така че той завърши образование в областта на селското стопанство. И той реши да става учител. И той беше последният, който беше нет в училището. На него възложиха да преподава точни науки и баскетбол. И сега, след 60 години, правим същата грешка. Така че, аз ви препоръчвам да се създадат програми за добри учители, които имат добро образование. Ако те нямат такова образование, те могат да бъдат изпратени на летни курсове за повишаване или придобиване на квалификация. Също така имаме стипендии за студенти, които изучават математика или точни науки, но също така и педагогика, за да могат да работят като учители. Те се ангажират 5 години да работят като учители по съответните предмети в замяна на тази стипендия. Ние просто искаме да насочим повече такива млади хора към учителската професия. Така че ако имате такъв проблем, смятам, че това е важно. И смятам, че след като имате такива хора в класните стаи, те ще вдъхновяват учениците като учители. От всички лауреати на Нобеловата награда казват, че техните учители в училище сте ги вдъхновявали. Що се отнася до частния сектор, и ще ви кажа нещо какво правим в тази област, няма значение колко пари харчите, никога няма да стигат. За това, колкото повече има идеи, толкова повече средства ще трябват. Но затова трябва да се разходят по-добре парите. Ние установихме, че имаме 25 различни агенции, които се занимават с нанотехнологии. Това е в рамките на федералното правителство. 15 от тях – получават пряко финансиране, останалите 10 получават непряко финансиране. И ние решихме, че искаме да получаваме повече срещу парите си и затова обединихме тези агенции, така че те да работят с по-голямо взаимодействие. Това може би въжи и за Европейския съюз. Също така създадохме координиращи съвети, които да ни съобщават какви са важните области, в които са необходими технологични научно следователски пробиви. Тоест, например, ако изследователска дейност трябва да доведе до някаква технология, която да се развива на промишлена основа, трябва да питаме и частния сектор, как това може да стане. Така че ние питаме частния сектор какви са потребностите от работна сила и ние създаваме програми за обучение на работната сила в нови умения. Това е още един начин да се привлече и частния сектор. И също така в доклада се казва, че ние трябва да бъдем по-независими от внос на енергия. Различни ни агенции имаме. Имаме агенция която се занимава с военни технологии. Те са разработили GPS, интернета и защо те бяха толкова успешни? Защото принципът беше висок риск, високо възнаграждение. И моите приятели тук в парламента казват, че тук традициите са да не се поемат много рискове, защото фирмата може да фалира. И затова повечето хора в Европа избягват риска. И затова хората правят малки постъпателни подобрения. А ние можем да направим огромна качка напред, само ако се откажем от тези малки постъпателни промени. Затова ние създадохме една специална програма в рамките на Министерството на енергетика, която възпроизвеждаше този модел. Висок риск, висок възнаграждение – ние знаехме, че не всичко ще се увенчае с успех, но поне ще могат да се извлекат полки. Няма да говоря сега в подробности за това, но според мен е много важно да се задели част от бюджета и ние имаме вече такова законодателство, което изисква от Националната фундация за науката да финансира изследвания в сферата с висок риск и високо възнаграждение. Надявам се, че по този начин съм отговорил на вашите въпроси. Данке. Пол Рубиш. Благодаря. Паул Рюбих има думата. Колегата е от Австрия. Аз също благодаря за този разговор и за тази размяна на мнения. Това ми е много за мен е много важно. Наскоро бях също част от делегацията в Америка. За мен е важно да намерим нов подход към нашето сътрудничество. Първо в областта на големите научни проекти, при които имаме шанс само ако работим заедно и заедно инвестираме по теми, които са важни и за двете страни, независимо дали става дума за е, космически изследвания, соларни е, изследвания или други проекти, от които ще се вълнуваме за в бъдеще. Това са проекти, по които трябва да действаме заедно и трябва да измислим нови организационни структури. Второ, при нас има много силни малки и средни предприятия и въпросът ми е как вие успявате да ангажирате малките и средни предприятия с това да се занимават с изследване. Господин конгресмен, ако ми позволите, имам голям списък от желащи да се изкажат. Нека да съберем няколко изказвания. Госпожа Херцог. Е, е, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гордън, че посети нашата комисия. Винаги е хубаво да говорим с научните кръгове, защото сме съгласни с тях. Когато се свест... срещнем с финансовите министри, те обаче не са съгласни с нас. Хубаво, че искате да отвоите средствата за научно-развойна дейност. Това е много силно послание за европейските министри на финансите. създаването на големите научни инфраструктури, по-конкретно ИТЕР. Искам да попитам, какво мислите по този въпрос? Какво мисли САЩ по въпроса за ядрената енергетика? За термоядрения синтез в Кадараш. Също така, би било хубаво да обсъдим консервативния подход и рисковия подход. Вие вече споменахте. Европа забавя своите темпове заради консервативизма си най-вече. Но хубаво е да се обсъди основният въпрос. Какво мислим за клонирането от двете страни на океана? Така че по отношение на ИКТ, киберсигурността има много принципни въпроси научно-развойната дейност по същество винаги опира и до етиката, следващото ниво. И тези две нива, два плана трябва да се вземат предвид заедно. Господин Канчан. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гордън. Сътрудничеството е много важен елемент. Трябва да задълбочим сътрудничеството с вашата страна и да имаме по-сближени позиции за резултатите, които искаме да постигнем. Искам да засегна един важен въпрос. Вие говорихте за научно-развойната дейност. Три пъти споменахте думата сигурност. Говорите за изследвания в сигурността, безопасността на транспорта, киберсигурността в информатиката. Относно сигурността и неприкосновеността на личния живот. Колежката спомена за етичната страна на въпроса. Двете аспекта са свързани. Трябва да осигурим високо ниво на сигурността, но да зачитаме неприкосновеността на личния живот. Това е много важен въпрос. Искам да питам дали може да се постигне такъв баланс, докъде можем да стигнем. Готови ли сме да се откажем от някой елемент на сигурността, за да осигурим по-голяма непрекосновеност на личния ни живот? Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Гордан, за този обмен на мнения с нас. Заместник ох, извинете, вице-президентът на САЩ се изказа пред парламента и за нас е важно да знаем какво казват американските политици. В момента е едно от основното, пред... основните предизвикателства пред човечеството, човечеството могат да бъдат решени чрез науката – но ние имаме, например, един чисто регионален проблем. Той е свързан с езиците, защото ако искате да регистрирате патент, това е също е свързано с чисто езикови проблеми. В момента комисар Барния предлага патентите да се издават само на три езика. Но щом става дума за интелектуалната собственост, каква е вашата позиция? И следващата ми тема са държавните помощи за големи научни проекти. Има дела в СТО, например спора между Airbus и Boeing заради субсидии от Европейския съюз. Ние изгубихме при първото разглеждане на делото. Но какво ви мислите за субсидиите, за държавните помощи, за частния сектор, за да се постигне научен напредък? още един оратор, господин Бутикофер, и след това вече ще бъдат дадени отговори. Смятам, господин председател, че за нас е прекрасна възможност да имаме този обмен на мнения. Ние приветстваме господин Гордън, който е бил движещата сила в трансатлантическия диалог между законодатели от дълго време. Днес той посещава нашата комисия днес и това е още един знак на доброто сътрудничество между нашия парламент и Конгреса на САЩ. Мисля се, че това също е признаване на факта, че след като Лисабонския договор е влязъл в сила, Европейския парламент ще бъде един решаващ фактор по много въпроси и затова заслужава такова сътрудничество. Аз разглеждам това посещение като ясно политическо послание, господин Гордън, за едно широко сътрудничество, не само между нашите две парламентарни комисии, но и между различните комисии на Конгреса на САЩ и Европейския парламент. И както вие загаднахте, аз смятам, че има няколко неща, които ние трябва да направим, за да засилим добре структурирането ни сътрудничество. Ние трябва да имаме хора във всяка една от нашите парламентарни комисии, които да се занимават с трансатлантическото сътрудничество ние вече разширихме вече съществуващия обмен между служители, също така сме организирали съвместни изслушвания и с нетърпение очакваме следващия конгрес да гласува за създаване на свое представителство в Брюксел, както вече е направил Европейския парламент. В Вашингтон той е разкрил там свое представителство. Има много въпроси, по които нашето сътрудничество може да бъде полезно и за двете страни, може да допринесе до по-добро разбирателство между нас и да бъде благоприятно за нашите граждани. Искам да подчертая вашето предложение за добив на редкоземни минерали. Смятам, че това е една много важна тема от стратегическо значение. Ние трябва да се съсредоточим върху достъпа до редкоземни минерали и също трябва да се средоточим върху достъпа до технологии, които хващат целия процес на добив и обработка и трябва да гарантираме такъв достъп на нашите предприятия. Ще се спра върху няколко други теми, като шистен газ или нанотехнологии, така че смятам, че има голям простор за нашето сътрудничество и много съм ви благодарен за това, че по време на последните години на работа ви в Конгреса положихте огромни усилия да насърчавате постигането на тези цели. Господин Гордон, заповядайте. Доста въпроси бяха зададени. Ще бъда кратък. Първо, структурата на научно-развойната ни дейност. Тя се основава на национални лаборатории. Вие имате такива аналози. В университетската дейност въведохме нов елемент. В законопроекта Капитспил. Създадени бяха така наречените хъбове или средища, които ще се базирани близо до университета или национална лаборатория. по един конкретен въпрос, да речем слънчевата енергия, ще наберем най-големите експерти, които ще работят в това средище за дълъг срок от време. Може да има нужда от някакви конкретни изследвания, да речем съчетаването на нанотехнологията с слънчевата енергия. За тази цел ще създадем конкретни временни центрове, които за няколко години или за година да обединят най-големите капацитети в областта. Вие споменахте и за малкия бизнес. Гледаме много сериозно на този въпрос в САЩ. Над 50 на 100 от всички разкрити работни места са сферата на малкия бизнес. Предприели сме редица мерки. Ако се отпуска федерална сума, да речем зададена цел, заделяме част от нея за малкия бизнес. Имаме и микрокредитиране също така. Има нещо, което може да ви послужи за добър образец програма, която се реализира във всеки конкретен щат, програмата МЕП. Много от малкия бизнес няма необходимите ресурси, за да наеме економист или графичен дизайнер. И така се създаде един резерв от професионалисти в различни сфери, до който има доста малкия бизнес процента се променя, но беше две три от местни, една трета федерални. Един малък бизнес може би не може да си найме отделно графичен дизайнер, но той може да се обърне към този резерв и мисля, че това е нещо, което може да ви послужи за образец. Относно ядреният синтез, това е труден въпрос. Много години ще минат преди да се реши. Но що се отнася до високия риск и високата възвръщаемост, мисля, че трябва да тръгнем по този път. Колкото и да харесваме вятърната и слънчевата енергия, вятърът не духа винаги, слънцето не грее непрекъснато. Мисля, че ядреният синтез е определено един източник на енергия, по който трябва да се работи. Що се отнася до клонирането и етичните въпроси, в САЩ имаме сериозни притеснения в това отношение. Но ако се разкрие път в науката, някой ще тръгне по този път. И се опитваме най-малкото да определим какви са правилата, етичните правила, поне за нашата държава и да можем да поемем водеща роля в това отношение. По този въпрос, синтетичната биология, ще има много персонализирани лекарства и мисля, че трябва заедно да работим по един прозрачен начин в сферата на нанотехнологиите, синтетичната биология, за да не се стигне до там, че да се стигне отново до проблема с Монсанто и генетично модифицираното зърно. Това е наистина деликатен въпрос тук. Синтетичната биология е вече в ход, нанотехнологиите също. Заедно с съвместни усилия трябва да добим добра представа за това, кое е опасно, кое не е, както в сферата на производствата, така и след това при употребата. Много от вас са си сложили слънцезащитен крем, в него вече се използват нанотехнологии. Относно сигурността. Думата сигурност е използвам в, в няколко различни начина. Сигурност на личността, стандарт на живот също е, е вид сигурност. Няма да навлизам в дискусиите за SWIFT и така нататък. Само искам да кажа, че ако бяхме започнали дискусията по-рано, нямаше да се стигне до тук. Има разлика в културите. САЩ определено иска да има неприкосновеност на личния живот, но вашето гледаще по въпроса е малко по-различно от нашето. В вестник днес прочетох за един немец, който говори за неприкосновеност и казва, че все пак има профил във Фейсбук и че младото поколение гледа различно на тези въпроси. Така или иначе, въпросът за сигурността е въпрос, по който трябва да работим съвместно. Промяна в линията на, на правителството. Определено има такава промяна. Аз съм демократ. Подкрепям президента на власт. Той много добре си дава сметка, че не сме изолирани от останалия свят. Не може да сме каубоят, който диктува това, което се случва в света. Започнахме проекта Аполо след спутник със собствени средства, но с немски учени. И така, трябва да работим заедно и по овладяването на космическото пространство, улавянето на въглеродния диоксид също е много важен въпрос, както и неговото съхраняване – В тези времена, тежки економически времена, трудно е да се постигне напредък. По отношение на Boeing и Airbus, личното ми мнение е националните инвестиции не трябва да подпомагат един бранш или друг, те трябва да се използват за принцип на научно-развойна дейност. Едно нещо за някой плюс, за друг не, по отношение на интелектуалната собственост. В тази сфера трябва да водим съвместни дискусии – творбите на изкуството. Е жалко, когато се копират без разрешение и се иземват авторските права. Друг интересен въпрос. Много научни работници в Европейският съюз не знаят към кого да се обърнат в САЩ. Много често контактите са от университет с университет. Понякога се обръщат към Министерството. Имаше един орган в САЩ с подкомисия, която отговаряше за международното сътрудничество. При последното правителство функциите западнаха на тази комисия. Аз помолих тя да се създаде отново, да и се разработи интернет страница. Страницата все още не е завършена, но се надявам това да е портала, към който човек може да се обърне, независимо какъв въпрос го интересува. Относно представителство в Брюксел, трябва да се разкрие такова. Но в тези времена е трудно от политическа гледна точка да мотивираме решение, с което ще се увеличи бюрокрацията. Така че представителството няма да стане факт сега, но посланника Кенард е, знам, че се опитва да е посредник тук с Европейският съюз и се надявам ние да последваме вашият модел с скриване на представителство. Надявам се, че отговорих на зададените въпроси. Благодаря, Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гордън. Ето ме тук. Трансатлантическото сътрудничество, според мен, Трансатлантическото сътрудничество е нещо, което ние от европейска перспектива много ценим е, и се радваме, че днес имаме възможност да разговаряме с вас. Имам три кратки въпроса към вас. Първо, е, в продължение на дълги години е, ние изграждахме европейското изследователско пространство Провеждали сме много посещения на делегации и установихме, че нашата идея за европейското економическо пространство, нашите а, изследователски проекти, а, това, че сме отворени към учените от другите държави, това изобщо не е толкова известно и познато, колкото се надявахме. Моя въпрос към вас е, вие от вашата американска перспектива, какво виждате, че се прави в Европа по отношение на изследователската научната дейност. Примерно Европейския изследователски съвет. Е ли това едно понятие, което ви е познато на вас и на младите хора? Втория ми въпрос е свързан с националната катастрофа в Мексиканския залив. Как се обсъжда този въпрос с Камерата на представителите? Какви са изводите, които се правите? Какви са последиците за останата част от економиката. Ние в момента обсъждаме е, сундажите в е, Северно море. Е, утре ще се отразили това върху вашата политика за издаване на разрешителните и така нататък. В Европа непрекъснато чуваме, че сме твърде рестриктивни и разработваме и оценяваме всякакви сценарии на това, което би могло да се случи. Се опитваме тройно да се подсигурим, така да се каже. Моя въпрос е какво правите в Камерата на представители? в тази връзка. Третия ми въпрос е просто защото не знам. Аз съм германка от Бавария 90% от средствата за изследователска дейност в Европа идват от частни донори и само 10% от държавния бюджет. Какво е това съотношение в Съединените щати между държавни и частни средства? Благодаря. Мога ли да помоля колегите да се изказват по-накратко, казва председателя, защото няма да могат всички да вземат думата. Колегата Тосновски. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гордън. За мен наистина е голямо преживяване да се срещна с вас на европейска земя. Вие казахте, че преди години НАСА е представлявала основна мотивация за поколение учени. В а, периода на студената война се играха много сложни геополитически игри. За мен а, беше много а, впечатляваща цялата тази история. Аз бях млад и гледах на тези събития без да се влия от някаква идеология. А, е, видях е, е, просто една сфера, в която науката се развива. Вие говорихте за нова възможност за насърчаване на изследователската дейност. Аз на мен ми се иска обаче да не останем само, да не се ограничим само с визията. Вие как оценявате рисковете и възнаграждението? Може ли да търсим в тях мотивация и какво според вас е мястото на НАСА за в бъдеще? За мен НАСА е символ на върховите постижения в науката и изследователската дейност, въпреки че последно време имам чувството, че Пътищата за нас се променят. Не зна, е, имам чувството, че е, не е ясно по какъв път трябва да поеме НАСА. Ситуацията е сложна. Може би просто липсва мотивация за нас. Може би липсват нови символи. Може би е, трябва да се потърси сътрудничество между НАСА и европейската наука. Благодаря. Колегата Тикал. Благодаря. Добре дошъл, господин Гордон, в Европейския парламент. В е, Европейския съюз работи и е, комисията СТОА, която се състои от 13 е, депутати и един председател. Комисията СТОА оценява е, предложенията в научната сфера и прави препоръки отправя препоръки, възоснова на които комисиите да могат да изработят своето становище. Питам се а, дали и в а, Американския конгрес има подобна комисия. Видях, а, че комисията, на която вие сте председател, отговаря и за вътрешната сигурност. Бих искала да ни кажете какви изследователски проекти има в областта на киберсигурността. Мисля, че това ще бъде важна тема за бъдеще. И последен въпрос от мен. Е, той е съвързан с е, сътрудничеството в областта на международната стандартизация. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество. Благодаря, госпожа Цавела. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Гордън, в нашата комисия. За нас е голяма радост да ви посрещнем тук. От реакцията на моите колеги виждам, че има отлична основа за едно добро сътрудничество. Две са темите, които искам да засегна във връзка с интензивирането на трансатлантическото сътрудничество. Посещението на господин Гордън е предшествано от множество посещения и подготвителна работа и така нататък, но обикновено ни куца последващата работа след посещението. След посещението на господин Гордън вече сме определили кои са стъпките, които трябва да последват в рамките на един специален съвместен проект в областта на изследователската дейност. Това е пилотен проект по който ще работи както Конгреса, така и Европейския парламент. Въз основа на този проект ние ще тестваме как ще можем да работим по-добре заедно. Следващата стъпка е предвидена за 16 ноември, когато ще ни посети доктор Холгрен който е ръководител на а, отдел изследване и технологии на Белия дом и сътрудник на президента Обама по тези въпроси. А, по време на това посещение ще става дума за иновации и изследователска дейност в Съединените щати. Така че на 16 ноември при нас ще дойде друг представител на Съединените щати, ще дойде при нас в комисията и това ще бъде следващата стъпка след посещението на господин Гордън. Благодаря. Господин Гордън, имате думата отново. Благодаря, господин председател. Вие попитахте за координацията на изследователската дейност между Европейския съюз и САЩ. До голяма степен, голяма част от тази дейност е основана върху сътрудничество между университетите, а не правителствата. В събота посетих Кембридж и един от университетите там има преки взаимоотношения с Масачузетския технологичен институт, така че има връзки преки между университетите нашата национална фундация за точните науки и завършва сътрудничество с някои научно-изследователски центрове. Смятам, че може да има такава координация, особено в големите сфери, като лавене и съхранение на въглерод. Вече се извършва подобна дейност. Но това, което ние правим, и може би вие също го правите, просто да потикваме да има такова сътрудничество. Нещата могат да са скъпо струващи. Например, въглищата са един важен проблем. В Китай се използват много въглища. Тоест, ако ние развием една добра технология за улавяне и съхранение на въглерода, то това ще бъде много добре за нас. По-късно този месец нашата комисия ще разглежда разрешителни за дейности в областта на ядрената енергетика, но разбира се, тези въпроси могат да се разглеждат на международно равнище що се отнася до електроенергията, то също, що се отнася до производство на електроенергията, ние можем да направим неща така, че те да не струват толкова скъпо на производителите. Също така не трябва да допускаме разпространение на ядрените материали и разбира се, трябва също така да помислим за възможностите за складиране и съхраняване. Тоест има неща, които могат да бъдат направени и в международен аспект. Що се отнася до ИТЕР и други аспекти. Отново, тук сме приятели и ще ви кажа, че също високо оценява своята научно-изследователска дейност, по-високо, отколкото тази на другите. Разбира се, ние ще продължим да участваме в различни програми, но просто нещата стоят така, както са. Що се отнася до петролния разлив в Мексиканския залив, това е изключително сериозен проблем, с който се занимаваме. Сега има пет различни комисии в Конгреса, които разглеждат различни аспекти за това какъв ще бъде нашия подход. През следващите две седмици ние ще обединим нашите усилия и ще приемем законодателство. Част от нашия проблем беше не толкова самия процес. Процесът беше достатъчно стриктен но проблемът беше, че нашите бюрократи не спазваха този процес, те не спазваха нормативната уредба и правилата. Тоест проблемът беше в това, ние го осъзнахме, ще направим промени. Смятам, че е много важно да има международни стандарти. В момента разглеждаме това как ще се добива петрол край бреговете на Куба. Тоест ние искаме да видим какви са международните стандарти. Ние искаме да има международни стандарти за това как се пробиват петролни кладенци. И ние, не само аз, ние трябва да кажем на дадена фирма, че ако вие не спазвате определени правила, когато пробивате, експлуатирате петролен кладенц край бреговете на Англия, вие Тоест, ако вие не го правите правилно там, вие няма да получите разрешение да пробивате и да експлуатирате петролни кладници към нашите брегове. Последващия въпрос. 30% е финансирането. Около 2 трети от финансирането на изследването се извършва от частния сектор, около 30%, т.е. една трета от публичния сектор. Но трябва да се посочи, че основните, фундаменталните изследвания се извършват основно с обществени средства. Частното финансиране се използва за доразвиване на тези фундаментални изследвания превръщането им в приложни изследвания. Отбелязах тук, че се говори нещо за основан върху риска подход, но не мога да си спомня. Сега за НАСА. за НАСА. НАСА е нашата национална ценност, нашето национално съковище. И ние в нашата комисия имаме големи затруднения, когато се опитваме да определим бъдещето на НАСА. Проблемът е следния. И отново не искам тук да бъда партийно пристрастен. НАСА беше получила по-масштабни задачи, отколкото беше получила средства за изпълнението на тези задачи. И сега в момента този проблем стои пред нас. В момента нас има бюджет от 17 милиарда долара, но задачите и възлизат на 123 милиарда. Тоест ние сега в момента се опитваме да установим какви трябва да са взаимоотношенията между нас и частния сектор, между нас и международните ни партньори. Мисля се, че тук една дама. Да, вие всъщност споменахте. че ние имаме мисия, трябва да има нещо възвишено. Да, дали ще се преборваме с астероиди, дали ще пращаме човека на Луната, да, трябва нещо такова. Що се отнася до стола? Не, нямаме подобна комисия. Но в нашата парламентарна комисия, комисията на Конгреса, ние даваме разрешения за, или по-скоро даваме зелена светлина за много изследвания и даваме насоки какво би трябвало да се прави. Ние сме доста по-либерални и се опитваме да предоставим достатъчни ресурси на Министерството по енергетиката и Националната фундация по изследванията. За киберсигурността аз от името на нашата комисия участвах в приемането на законодателството за киберсигурността. Тук са много важни международни стандарти и ние трябва да имаме стандарти, които да ни дават предимство. Надявам се, че ще направим повече в сътрудничество с други страни при разработването на подобни стандарти. Има агенция към федералното правителство. Това е Международен институт за стандарти. Извинете, Национален институт за стандарти и технологии. И те стават все по и по популярни. Това не е регулаторен орган. И предприятия от другите страни могат да работят с тази агенция. Искам да кажа, че заслугата е на Ники защото ние започнахме нещо, което се нарича Стат Метрикс. Президент Обама е, се разпореди да бъдат заделени от пакет за стимулиране на економиката доста средства за изследвания, включително сферата на стандартизацията. Аз смятам, че наистина е важно да има един двуаспектен подход. Тоест, първо, да кажем, да, осигурили сме този брой работни места, тези продукти, т.е. обществеността да вижда резултат от инвестициите. Другият аспект е, че ние трябва да разберем, че ако инвестираме един долар в една област, можем да получим възвръщаемост от 10%, а другаде, обаче в друга област, този долар ще ни даде възвръщаемост от 300%. Така че тази програма StatMetrix, тя работи в международен мащаб, и е, аз знам, че много важно да се отчете дейността на господин Холден, който е председател на тази агенция. Той е член на Кралското научно дружество в Англия и той разбира, и нашия президент разбира, че има нужда от сътрудничество. Е, от политическа гледна точка, в сегашната економическа ситуация това е сложна но смятам, че е добре наистина да обсъдите тези проблеми с тази агенция. Искам да благодаря на конгресмен Барт Гордън за обмената на мнение. Бе, това беше премиера. Мисля, че за двете страни беше полезно и се надявам, че това няма да бъде полезния път. Ние от доста време говорим за това как да институционализираме нашето сътрудничество, за да можем да гарантираме продължението на този разговор в ежедневен план. Благодаря много за това, че имахме възможност да говорим с вас. Пожелавам ви всичко добро, приятно пътуване обратно към къщи и приключваме работа по тази точка.